Благодаря на всички е, присъстващи. Е, е, както знаете, това е седание на Комисията по економически и парични въпроси. Ще говорим за координирането на економическите политики. Ние много ценим нашия диалог с националните парламенти, защото това е много важен, плодотворен път за демократизиране на Европейския семестър. семестъра, както знаете, дефинира изменени политически приоритети. Много страни членки виждат, смятат, че европейското равнище се сега включва почти във всички области на политики и затова от, от конкретните а, препоръки а, много често се схващат като нещо, което се налага на националните власти. А, това показва известен демокра... дефицит в демократичност, особено при взимането на решения. Това въжи и за междуправителствените решения и споразумения, които се взимат при закрити врата. В крайна сметка, все по-трудно става да се идентифицира кой решава какви да бъдат политическите цели и кой носи отговорността за тях. И за това Надявам се, ще проведем един интересен дебат по тези въпроси, за това как можем да открием, да демократизираме всички тези процедури. С удоволствие казвам добре дошъл на Доминик Хайнеген, който представля, е, през, е, е от Ирландския парламент, Гунтер Дювс, е, е, от Тинтанка Бругел, Стефан Колиньон, професор по политическа економия в училището за напред на, на висши изследвания в Пиза. Променили сме реда, в който те ще говорят. Не съм сигурна защо този ред на изказванията се промени, но Съгласна съм, така както ми се предлага редът на техните изказвания, те ще направят изказвания по 10 минути и след техните 10-минутни лекции, разбира се, ще дадем думата на вас. И ще процедираме както тази сутрин. Попълвате фишовете с искане за изказване ще редуваме по двама представители на националните парламенти и един депутат от Европейският парламент. И така. А може би няма нужда да се разпростирам по-нататък. добре дошли на всички. Гюн, Гюнтер, можеш да започваш. Госпожо председател, почитаеми е, дами и господа депутати е, от националните парламенти, от Европейския парламент. Ще говоря за Европейския семестър и демокрацията. Най-напред ще се опитам да опиша какви са проблемите, пред които всъщност сме изправени. След това е, ще отделя няколко минути за решенията, които се предлагат. И след това ще се опитам да очертая границите на тези възможни решения по отношение на тяхната легитимност и бъдещото развитие на економическата координация и политически решения. Какви са проблемите? Първият проблем е, че трябва да се признае, че страните и особено страните, които имат обща валута, са страни с не е пълен суверенитет. Какво имам предвид? Тоест, техният суверенитет е ограничен в много отношения. Първо, те нямат суверенитет по паричната политика, тъй като имат обща валута с други страни, но липсата на достатъчен суверенитет се простири в данъчната им политика. Има две ограничаващи условия които са универсални. Първо, ограниченията налагани от финансовите пазари за а, лим, емитиране на държавни дългови книжа. А, знаете, че а, напоследък се, има значителен натиск да се издават държавни облигации, но а, това е издаване на тези държавни облигации е свързано с ограничаване на суверенитета, защото страните не могат сами да решат какъв дефи... бюджетен дефицит да приемат, тъй като са подложени на натиск да издават държавни облигации. Това е първото ограничаващо условие. Второто условие е, е свързано, разбира се, с членството в еврозоната. Страните извън еврозоната имат своя собствена парична политика и много по-голяма възможност а, да оперират независимо по отношение на държавните облигации и ценните книжа. И така, страните в голяма степен губят суверенитета си във връзка с емитирането на дългови книжа. Вторият фактор, който ограничава суверенитета им, се дължи на това, че страните имат задължения, вменени от европейските договори, те са най-ясни в областта на фискалната политика, но също така се разпростират напоследък и в други области. Това съчетание от пазарни фактори и фактори, които притичат от договорите, съвместно, както казах, ограничават до известна степен суверенитета на страните от еврозоната. Тоест, това са проблемите. Сега, какъв е начина да реагираме на економическите проблеми, на проблемите свързани с легитимността, свързани с така очертаните обстоятелства? Какви решения се предлагат? Както знаете, подета беше инициативата за европейския семестър, наречения фискален компакт или фискален договор, а също така и договор беше изключен за координиране на економическите политики. Не става дума само за фискалната политика, става дума и за и координиране на економическата политика. Третият елемент, който искам да подчертая, това е Европейският механизъм за стабилност, който е едно междуправителствен орган, който има възможност да предлага финансова помощ на страните членки в еврозоната. И трябва да кажа, че това а, се отнася само за страни членки. Подпомагането е за страни членки, не за банки. Сега за сега поне. А, в бъдеще ще искаме е, евентуално да може да се подпомагат банките и пряко. За тази цел някои от страните ще трябва да променят националното си законодателство в това отношение. Сега легитимността а, на а, сегашният механизъм е свързана с а, факта, че става дума за договори, които са сключени от суверенните държави и са се съгласили да спазват определени правила. По-пряко това се отнася до решенията, които се взимат в рамките на европейския семестър – и решенията на съвета, който решава за това какви да бъдат дефицитите, кога те са прекалено големи, а на също така и по въпросите за процедурите, свързани с макроекономическите дисбаланси, а също така и въпросите, свързани с макроекономическата политика, която не е фискална по своето същество. Тоест, това е една много широка област на политически решения. Разбира се, легитимност в известен смисъл проистича а, а, и от парламентите. Европейския парламент се опита да, опитва непрекъснато да засили тази легитимност. В рамките на сегашния договор Европейският парламент е получил максималните правомощия, които могат да, да се искат и които бяха възможни. Европейски парламент също така участва в активен диалог, в рамките на който иска сметка от европейските институции, а също така разговаря с национални представители на властта, министри, които така да се каже, дават сметка а, за своите действия. Това е така наречената парламентарна легитимност, чрез която се търси отговорност на един или друг. Но чрез нея едва ли може да се оформят взимането на решения преди взимането на окончателните решения от съвета. Разбира се, парламента се опитва да участва в, в този процес а, чрез годишните прегледи на растежа и така нататък, а, но това не е лесно. Защото въпросите, свързани с, пакта за стабилност и растеж, обикновено са в правомощията на съвета и Европейската комисия. Но легитимността, за която говоря, е свързана пряко с ефективността на всичко това, което правим. И е направили сме изследване, за да установим до какъва степен националните парламенти участват в европейският семестър. И какво установяваме? Установяваме, че след като бяха формулирани препоръки, в националните парламенти не се водят оживени разисквания по тези въпроси. Разбира се, положението е, се различава в различните страни, но в никакъв случай не е постигната максималната легитимност, към която националните парламенти трябва да се стремят. Въпросът с легитимността е свързан и с въпроса за ефективността. Защото само нези, които имат право да взимат решение, Само те могат ефективно да прилагат политическите решения. И така, докъде ни води всичко? В момента сме в състояние между две системи. И имаме три възможности за по, все по-бързо ще ги изброя, защото имам много малко време. А, значи, какви са възможностите ни? на това, което става тук, в тази зала, представители на националните парламенти идват в Брюксел и по този начин съвместно с нас и всички заедно участват в формулирането на решения на европейски равнище. Разбира се, този подход има добри страни, защото той ни дава възможност да разискваме, да засилваме е, сътрудничеството с националните парламенти, но недостатъците на този подход са, е, че е, много малко представители на националните парламенти идват в Брюксел, по двама-трима депутати. И правят, след това, когато се върнат, те да обясняват на всички понякога няколко стотин депутати, защо едни или други решения трябва или не трябва да бъдат взети и одобрени. Другата възможност е обратно. Брюксел отива в столиците на страните членки. Виждали сме примери за това, например Марио Драги и други посещаваха Берлин, Марио Драги говори пред Бундестага. Това е отличен пример за това как европейските институции пряко разговарят с онези, които взимат решения на национално ниво, като обясняват взетите решения или онези, които не, не са могли да бъдат прияти. По този начин също се постига по-голяма легитимност на национално равнище, защото националните законодатели разбират по-добре за какво става дума в Брюксел. Разбира се, такива посещения могат да правят и комисарите. И третата възможност е и аз съм сигурен, че Штефан, който ще говори след мен, ще говори за нея, това е да излезем извън рамките на сегашните договори и сериозно да помислим какво всъщност значи недостатъч, страна с недостатъчен, непълен суверенитет. И да видим, а, като губим част от суверенитета, как ще постигнем легитимност. Част от националния суверенитет някои държави вече са загубили и как, е, каква част от този суверенитет, в каква мяра той ще бъде прехвърлен на европейско равнище, за да можем да говорим за нов вид легитимност на европейско равнище. Сегашният междуправителствен подход към тези проблеми е доста, доста ограничени възможности. И ние трябва да преминем към едни по-федерални възможности, за да може тук на европейско равнище да могат да се взимат повече решения, включително решение за данъчното облагане, което е ключов въпрос за бъдещето, включително бъдещето на Европа. Според мен то в крайна сметка ще реши именно от това дали ще имаме такива правомощия доколко националните парламенти могат да, да а, утвърдят легитимността на една такава възможност, която току-що споменах. ще спра до тук. Благодаря. Благодаря много. Незабавно давам думата на Стефан Колиньо. Благодаря, Шарен. Благодаря ви, дами и господа. Зададен ми беше следния въпрос. Кой определя на къде да се върви. И тук е добре да помислим за теорията за вземането на решения. Как се вземат решенията в Европейския съюз? Когато трябва да се вземе едно политическо решение, е необходимо да има лице, което взема решението, което разглежда ситуацията и е, избира измежду наличните възможни действия в зависимост от предполагаемите им резултати. Политиката се предполага да е нещо, което дава насоки на вземащия решения при този избор. И така, необходим ни е вземащ решение и насоки. Всичко това означава, че също така е, че е необходимо да има и легитимност за една политика, която е резултат от приемането на решенията, нещо, което зависи от разпределението на ползите. Тоест, е, много неща зависят от това, как онези, които са засегнати от действията, оценяват евентуалните възможни последици от това решение върху техния живот и бъдещото състояние на света. Тази дефиниция на легитимността, която току-що представих, е по-подробна от формалната легитимност, спомената току-що от Гюнтер. Всъщност става дума за устойчивостта на която и да било институция, и в този случай институцията Европейски съюз и институцията интеграция. Кой взема решения в Европейския съюз? тук имаме множество нямаме отделни лица, които вземат решение. Имаме колективен орган, вземащ решение съгласно конкретни процеси и процедури. Системата, която генерира тези решения е управлението на много нива. Нещо, което е доста сложно като структура, защото в него се изискват множество взаимодействия между националното и европейско равнище и вземащи решения на различни нива, както и между различни интереси и действащи лица. Националните вземащ, е, на в национален план вземащите решения представляват интересите на своите избиратели. И точно това е основата на демократичната легитимност. Европейските политики, от друга страна, т.е. Е, насоките за действие, се формулират на европейско равнище. Това става с помощта на Европейския съвет и Европейската комисия, които съдействат на този процес. Оттам нататък процеса отново отива на национално ниво за действие и приложение. Всичко това означава, че именно на такова ниво ще бъдат засегнати и гражданите от евентуалните последици. Вземането на решения в Европейския съюз е наднационално. Това означава, че на практика не съществува добре дефиниран вземащ решение. И от тук нататък можем да се запитаме кой тогава дава легитимност на политиките, които се разработват на европейско равнище. Без един добре определен вземащ решение е много трудно да се гарантира отчетност. Много е трудно да се разясни защо дадени решения се приемат или се вземат или са приемливи пред гражданите. Тази система може да работи само ако има социален консенсус в целия Европейски съюз, който подкрепя избраните насоки. И в голяма степен в началните етапи на европейската интеграция става дума именно за това. Как могат да се генерират синергии, общи ползи, економи от мащаба, от мащаба колко би струвало, ако няма европейска политика в съответната област и прочие. И в този смисъл легитимността, е, т.е. подкрепенето и приемливостта се, се основават на настояването за всички нещата да станат по-добре и никой да не пострада. В днешно време обаче имаме бюджетни ограничения. Паричните ограничения – са на лице. Имаме по тази причина и печелещи, и губещи. Не може вече всички да печелят. Това означава, че има заме... заместване. Може да се окаже, че моите решения, които могат да доведат до ползи за мен, могат да, да доведат пък до загуби за някой друг. Тоест имаме конфликти и тази нова област на обмяна на европейски публични блага може вече да бъде предефинирана, защото и там има губещи и печелещи. И сега при проблемът, който възниква във връзка с легитимността, е, е защо дадена политика трябва да, разчи, да, да има подкрепящи, подкрепене от, страна на обществеността, ако има и загуби. В една обичайна демократична система отговорът е защото може да има възможност да се променят е, нещата за в бъдеще. И какво става? Промяната на общественото мнение води до промяна на политиката и стига системата да е достатъчно достоверна, се счита, че има достатъчно легитимност, достатъчно голяма приемливост на взетите решения. Проблемът обаче в еврозоната е, че има доста голяма сложност в процеса на вземане на решение, който е на много нива. Това значително ограничава възможностите за промени. Консенсусът вече не е предмет на колективен избор. Консенсусът вече е, се дефинира на ниво Европейски съвет и проистича от дебат, който е национален, а не европейски. Националните избори на практика могат да се разглеждат като междинни избори. И избират се нови правителства на, национални, на национално ниво, но никога няма общи избори, когато е, на, те, на които да се вземат е, решения за европейското управление и за европейските политики съответно. И така, тук става е, така, че колкото по-голяма е заплахата за европейските публични блага, толкова по-голяма е заплахата и за легитимността на европейските политики. Точно това е в основата на кризата с еврото в момента. И хората знаят, че няма как да променят нещата, защото дори да гласуват против собственото си правителство, няма как да гласуват против това, което се случва на европейско равнище. И сега въпросът е има ли политически альтернативи. Един начин е да се работи в рамките на концепцията на La Pensée Unique. Имаме сам Тоест идеята, че има само един добър вариант, всичко останало просто ще бъде наказано. И идеята е следната. Ние тук на европейско ниво знаем какво да се прави, е, но трябва просто вие да го приложите. Това обаче като подход е, не взема предвид ефекта на разпределението. Други структурни реформи, които са описани от Европейския конс... консенсус също са под въпрос дали са социално приемливи. Остава ясно, че това не е така. Ето, затягането на бюджетите се отразява теж... по-тежко на, някои... на едни страни, отколкото на други. Ако някои политици формулират альтернативни политики, тогава а, къде могат да бъдат представени техните позиции? Аз съм написала една статия, която ще намерите пред залата която се нарича бюджетни ограничения, спре... бюджетните ограничения и економическия растеж. Въпросът е, че когато трябва да се съобщат добри новини, те трябва да се съобщат на национално равнище. И по тази, по тази причина изборът се прави на национално равнище по начин, който не винаги е в хармония с случващото се в Европа. Ето, погледнете драмата в Гърция. Първоначално реченията на Караманлис е, водеха до отрицателни последици за всички граждани в еврозоната. Сега консенсусът в областта на политиката създава много големи загуби и за гражданите на Гърция, и за всички останали европейски граждани. И по същия начин е засегнат а, е, от този логичен конфликт и европе... засегнато и европейското полугодие. Тоест, ако се вземат решения на, на ниво национален парламент, те се вземат с оглед на, съответния, на съответната държава. И тези решения не са непременно в хармония с онова, което може да се сметне за подходящ избор на европейско равнище. И така това означава, че системата сама по себе си е неустойчива. Реакцията на Великобритания се занимава именно с тази тема в момента. Какво може да е решението? Може да работим чрез субсидиарност, но това означава, че принципно решението в областта на политиката трябва да се вземат на възможно най-низко равнище, стига това да не пречи на тяхната ефективно управление. Какво значи обаче ефективно управление? Ами най-добрият критерий е кой е засегнат от тези политики, кой жене е положителните резултати или понася загубите от тези политически е, решения. Много от политическите решения могат да имат въздействие извън а, е, съответната територия. И това може да се разгледа чрез концепцията а, за, на европейските публич, публични блага. Тези европейски публични блага са притежание на всички европейски граждани. И точно тази игра, е, теория може да ни помогне да осмислим ситуацията в момента. Ако субсидиарността означава децентрализацията, защото децентрализация – е, най-вероятно е, този тип е, външни въздействия към околните територии ще се увеличат. Но ако субсидиарността означава разпределение на компетенции към ефективно и легитимно управление на националните европейските публични блага на различни нива, тогава може наистина субсидиарността да е а, отговора Ефективното управление означава първо да се намалят до минимум външните въздействия на дадена политика от най-низките до най-високите нива. Видяхме пример за това в гръцката криза. криза. Решенията на Гърция доведоха до тежка ситуация за всички. И така, необходимо е да се децентрализира вземането на решение, да се да се централизира вземането на решения а, за европейските публични блага на е, европейско равнище. Но същевременно, и точно за това сте всички вие тук в тази зала, в момента е необходимо да се разделят компетенциите между европейското и националното равнище, а не те да се разглеждат като слети. Приключвам. Това означава, че трябва да се даде ден на гражданите право на избор. Това означава, че трябва да има европейски избори, а не сливане на националните европейските въпроси. Европейските публични блага е, могат да бъдат разглеждани като основния критерий за това е, къде да се, се вземат решенията. И тук можем да говорим за европейско рес публика. Тоест, редефинират се нивата на външните последици на публичните блага и за европейските публични блага се дават управление на европейско равнище и само за тези блага се дават на гражданите права на избор. И така да живее Европейската република. Проблемът е, че е лесно да, си надсрочат, да се надхвърли времето за изказване. Давам сега думата на Ирландското председателство. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, депутати, за мен е голяма чест да бъда днес сред вас и е, да обсъдим заедно тези важни въпроси. Имам предвид е, е, и цялата програма, която също е много съществена. Днес е, сутринта имахме възможност да участваме в Генералната асамблея, в Общото събрание и сега да обсъдим в детайли економическите аспекти. Как точно трябва да се организира и осъществи економическото управление? Как бихме могли да разширим легитимността на е, нашите решения. Много важно е да си дадем сметка, че е, е необходимо да сближим позициите си. Естествено, че има различни е, виждания по тези въпроси, но важното е да потеглим в правилната посока. Миналата седмица Имах възможност да обменя мисли с колеги на съвета на министрите по европейските работи. И вчера имах възможност да разговарям с комисаря Шефкович по тези въпроси в рамките на настоящото ирландско председателство. Ние естествено обръщаме огромно внимание на тези проблеми. Междуправителственият подход се смята, че подкопава парламентаризма но а, би трябвало да гледаме положително на този процес и да се опитваме да а, налагаме а, парламентарните методи, е, както на национално, така и на европейско равнище като цяло националните парламенти не са достатъчно а, а, включени в взимането на решения по отношение на економическата политика. В е, моята страна е, се е, провеждат референдуми по всички съществени въпроси, свързани с живота в страната. Миналата година започнахме дебати именно по тези въпроси. Не трябва ли да включим и е, решенията е, по е, общоевропейски въпроси в системата на референдуми, така че да чуем мнението на гражданите. Фискалния пакт е нещо изключително важно за економическото развитие в Европа, както и пакета от 6 законодателни мерки, пакета от 2 законодателни мерки но е, връщам се на основната идея. Европейската економическа политика все още не се разбира достатъчно. Не се разбира е, включително и от някои парламентаристи в държавите членки, а камо ли от е, всички граждани. Така че ние би трябвало да насочим вниманието си и към това. Да насочваме вниманието на хората към тези въпроси и да търсим тяхното мнение. В този смисъл е, пледирам за провеждането на един референдум за фискалния пакт това е особено важно и за моята страна, която в момента е особено ангажирана с взимането на решения на европейско равнище. И аз много се надявам, че до края на годината ние наистина ще осъществим нашата идея за допитване до, на гражданите. Много важно е, естествено, първо ние, е, депутатите от националните парламенти, е, да си дадем сметка е, какви ще са последствията от решенията и какви действия трябва да предприемем, за да прилагаме тези решения ефективно. И в този смисъл аз приветствам идеята за дебати между депутатите в Европейския парламент и националните парламенти. Ще това, което започнахме през ноември, би трябвало да продължи и сега и до съвета на държавните и правителствените ръководители на високо равнище през средата на годината ще имаме възможност да изясним всички тези въпроси. Европейският семестър би трябвало да е, допринесе за едно по-добро економическо управление и ние ще се постараем да изясним въпросите, които е, се отнасят до координацията на економическите политики. Чудесно е това, че е, депутатите от Националния парламент са сега тук, в Брюксел и обсъждат тези въпроси. Комисарят Шефкович е, вчера в е, Дъблин заяви, че комисията също ще се ангажира с един по-интенсивен диалог с е, националните парламентаристи. В Копенхаген наскоро нашите колеги от Комисията по европейски въпроси организираха подобна среща. Темата беше европейската политика и как националните парламенти би трябвало да разбират европейските решения и да ги прилагат. През следващата седмица колегите от Бундестага ще организират подобна среща, след това и нашите шведски колеги. И тези срещи на равнище на комисии е, по европейските въпроси е, в националните парламенти действително са много полезни, защото по този начин ние е, разбираме много по-добре вижданията на нашите колеги от другите държави членки за това как би трябвало да се осъществява економическата политика, как трябва да се осъществява координацията и Надявам се, по този начин ще намерим и общия път. Огромни са измененията в е, е, рамките на економическото управление през последните години. Ние знаем, че има е, много споразумения, които допреди няколко години не се налагаха, не бяхме стартирали работата по тях, като пакета от две законодателни мерки, от шест законодателни мерки, банковия, общият банков надзор. Това естествено е голямо предизвикателство и ние би трябвало да продължим да работим, за да намерим правилните решения. Естествено са необходими съвместни е, разговори, дискусии като тази. И така в Дъблин през юни е, ние ще видим е, как е, е, ще се е, развият нещата и аз много се надявам, че в края на ирландското председателство ще можем е, да докладваме за постигнати резултати. По същия начин, както това направиха и нашите е, колеги от другите председателства преди нас председателката. Между време аз получих е, доста заявки за изказвания от е, депутати от националните парламенти, така че сега ще е, се опитаме да организираме дискусията по един ясен регламент. Първо ще дам думата на колегата от Фран... Сената на Франция, Франс благодаря, госпожо председател. Искам а, а, да се присъединя към онези, които смятат, че Европейския семестър създаде едно пространство за разискване, а необходим ни е постоянен дебат между националните парламенти и Европейския парламент. Тръгнали сме по този път, значително напредваме по него и Евро... националните парламенти трябва да се използват от дадената, възползват от дадената им възможност. Защото а, а, има възможност а, да а, идват представители на комисиите в националните парламенти и надявам се, че това ще продължи, за да може да имаме полезен обмен а, в нашите страни. Искам да реагирам на това, което чухме, господин Колиньон по-специално. Въпросът, който беше повдигнат. Въпросът за легитимността и факта, че днес изборите, които се провеждат в различните страни членки, са като че ли някакви междинни, частични избори, които не успяват дълбоко да променят е нашето общо мислене. И с такива избори Европа не може да върви напред достатъчно решително. А, неговите заключения са абсолютно а, основ, обосновани. Ако погледнем това, което стана през пролета на 2012 година и новият поглед а, към въпроса за растежа и необходимостта, че ни е необходима една по-динамична, по-динамично растяща Европа. И с избора на френския президент Франсуа Оланд, който настоява Европа да обърне по-голямо внимание на този въпрос, въпроса за растежа. И струва ми се, че и националните парламенти бележат известен напредък, може би скромен, но все пак напредък по отношение на въпроса за растежа. Мисля, че всички ние имаме интерес да обърнем повече внимание на този проблем. Проблем, който трябва да бъде обсъден и разгледан в всяка отделна страна. И е, дори нашето общо мислене е, да е от, отбелязало напредък, начина по който реагира Европейския съюз, тъй като нещата се развиват много бързо в съвременния свят, необходимо е Европейския съюз да реагира по-бързо по отношение на мерките, които е необходимо да бъдат взети, както по отношение на финансовото регулиране, така и по отношението на а, бюджетната координация в Европа. Как можем да легитираме, легитимираме тази нужда от бърза реакция? А, как може да предадем легитимност на действията, които бяха предприяти? Още повече, като имаме предвид, че а, а, сложността на проблемите намалява възможностите. И затова единственият начин а, да постигнем това, а, това е по-сериозен контрол от страна на националните, а, на националните парламенти. Защото а, а, има опасност да се задълбочи а, е, известен разнобой, който вече наблюдаваме. От една страна, Европейската комисия заявява, че тя е на разположение да разговаря с европейските, с е, националните парламенти, но е необходимо а, тя да следи този контрол и тази, а, демократ, това демократично утвърждаване на решенията а, е в сила във всички страни. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на депутат Йохим Шпат от Бундестага, германския Бундестаг. Благодаря, скъпи колеги. Ще се опитам да отговаря на господин Вольф, който каза Вив ла Република Европеен. Аз съм съгласен с него да живее Европейската република, но не съм сигурен, че много граждани в Европа ще се съгласят а, с този лозунг. И за това а, си мисля, че едва ли ще успеем е, да организираме един истински трансфер по отношение на е, економическата политика. Е, това, което трябва да направим е да гарантираме е, едно надежно сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия. Така че е, обещанията, които и едната и другата страна са направили съгласно Мастрихтския договор да бъдат изпълнени. Ето това е, ще бъде основата за доверие, така че е, е, без тази, това условие едва ли ще се получи трансфер на правомощия към европейското равнище. И така. Е, съществува тази възможност да осъществим едно надежно, стабилно сътрудничество в рамките на Европейския съюз. В момента едва ли обаче бихме могли да постигнем нещо с помощта на едно управление на различни равнища. Две държави членки в крайна сметка не пожелаха да се присъединят към фискалния пакт. Така че фискалния пакт е естествено една перспектива за налагане на общностия метод, но до този момент все още не е факт. В момента все още не, не можем да говорим за политическа общественост в Европа, за европейска политическа общественост. Това понятие е изпълнено с живот и със съдържание на национално равнище. Дори и е, изборите за Европейски парламент е, е, показват, че доминират националните теми, не толкова европейските. Така че е, има какво да се прави в това отношение и ние би трябвало да работим още много, а до поне много интенсивно до следващите избори за Европейски парламент. Освен това, договорните условия е, за съжаление, представляват, така да се каже, една смесица между различни инструменти, в които обаче парламентите не са много активни участници, за съжаление. Така че и това би трябвало да се коригира. Ние след това ще дадем към края на дискусията възможност на нашите е, експерти да отговорят е, на тези въпроси, които са отправени към тях. А сега господин Кореш. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на изказалите се, че представиха по един много интересен начин, начин, който повдига много въпроси, положението момента положение, което всъщност води до много сериозни промени. Промени в парадигмата. По съвсем нов начин вече се работи по националните бюджети. Имаме европейско полугодие, имаме договор за бюджетите, имаме фискален пакт – и от тук нататък се налага действително да се вземат предвид изключително много позиции по бюджетите. И така, промените са много големи. И искам да ви припомня, че е, в отговор на кризата се стигна до прехвърляне на суверенитет – чието последици все още не са изчистени на политическо равнище, но поради което тук на европейско равнище се налага да се вземат решения по неща, по които по-рано решенията се взимаха другаде. И тук не става дума само за бюджетни решения, става дума за годишния обзор е, за растежа, става дума за препоръките, които се правят на всяка една страна. На практика са покрити всички е, економически и социални политики. Става дума за пенсионната система, за трудовия кодекс, и така, виждаме, че е засегната една много голяма област. Не става дума просто за няколко индикатора за бюджетния дефицит. И така, а, става дума наистина за много сериозна промяна на парадигмата. И тук трябва да се занимаем с демократичните въпроси. Виждаме, че в тази система има ос... две основни институции, които вземат решения, но които не се отчитат, а, защото те са на европейско равнище. Става дума за комисията и съвета. Комисията не се отчита по европейския, пред Европейския парламент а, за бюджета, що се отнася до съвета. Съветът е, е, се състои от представители на националните правителства, които принципно се отчитат пред своите национални парламенти, но когато съветът работи като цяло, се оказва, че дори да има едно национално правителство, което да иска да се измъкне от е, общата политика, то реално не може да го направи. И така, много интересни бяха въпросите, зададени от господин Волф, който, за съжаление, нямаше възможност да навлезе в подробности по третия повдигнат от него въпрос. Приключвам, госпожо председател, само да кажа е, едно нещо е, и се надявам господин Волф да може да ви ми отговори. А именно, в една федерална система федералните институции контролират федералните институции. А тук какво се случва? Федералните институции контролират местните или национални институции. В Съединените щати американското правителство съвсем не си е, позволява да се изказва по бюджета на Калифорния, да кажем. И така тук има някои особености и трябва е, е, обмислим нещата. Разбира се, тук не става дума точно за федерална система и е, е много важно да бъдат включени националните парламенти. Добре, с това преминаваме към Ани Подимата, депутат в Европейския парламент, член на групата на социалистите и демократи. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря на гръцки. Мисля, че дискусията до сега е извънредно, извънредно интересна. Очевидно, аз съм депутатка от Гърция и съм жив пример за гръцката трагедия, за която се позова господин Колиньон. Господин Вулф съвсем основателно каза, че процесът на взимане на решение на европейско решение, процес, чрез който ние се опитваме да излезем от кризата, все още се влияе от натиска на пазара и от ограниченията, които налагат европейските договори. Какво значи това? Това значи, че трябва да избираме между бързината и демокрацията. А и в много страни, включително и в моята страна, но не само в Гърция, се налага да се избира между прилагането на взетите решения и банкрута. Или едното, или другото. Като ставим на страна външните фактори, които несъмнено съществуват, съществуват и за Гърция, съществуват и вътрешни фактори. Защото в много страни членки особено голяма роля за излизане от, от кризата би трябвало да играят националните парламенти, но не е така. Тяхната роля все повече намалява. А тук идва и социалният аспект на програмите, които се приемат. Социалните, социалните аспекти като че ли стават все по- маловажни, което подкопава а, демократичната легитимност на всичко това и влизаме в един порочен кръг. А, вероятно Европейският семестър би могъл да помогне тук. Но правим ли нещо, за да е, спасим нещата и за да се спасим, е, трябва да се облегнем на европейската демокрация. Нашият е, парламентарен модел съвместим ли с глобализацията или трябва да помислим за начина по който работи парламентарната система? И периода на глобализация, който преживяваме, е много трудно за структурите на страните членки да се съпротивляват на процесите, които ги заливат. Благодаря. Сега господин Жеметатис от Литва. Госпожо председател, много се радвам, че имам възможност да участвам в е, тази дискусия, но бих желал да се изкажа малко по-късно. Е, да, е, страхувам се, че ще се получи някаква бъркотия, но ще се опитам да се съобразя с вашето желание. представителя на Холандия има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Най-големият проблем е в това, че ние не сме единни. Не знаем каква Европа желаем. Е, има страни, които смятат, че Европа е просто само единен пазар и е, зона за свободна търговия. И че могат да си подбират само това, което им харесва. За съжаление, не сме в ресторант, е, е, в който можем да поръчваме това, което ни се харесва в менюто. Важно е, е Европа да е, се развива успешно, а гражданите това очакват от нас. За съжаление, успешното развитие се забавя е, в прозрачни процедури за взимане на решения засилено сътрудничество не само в еврозоната, но предимно в еврозоната, естествено е изключително важно. Това е много интересно и важно и за страните извън еврогрупата. Защото те по този начин всъщност ще преценят за себе си какво им предстои. И няколко думи още по темата решения и избор. Не винаги имаш възможност напълно свободно да правиш своя избор – ако си член на е, футболен отбор, като футболист, не можеш да кажеш, сега няма да спазвам това правило или онова правило, защото не ми харесва. Не. Така че е, ние сме играчи в един отбор и това правило е, е, и това е, изречение въжи и за националните парламенти. Естествено, че е, ние като национални е, парламенти сме. Е, задължени да изпълняваме и задължителните решения, които идват от Брюксел. Планът Фан Ромпой според мен е много добър. Може би е, отделни детайли биха могли да се коригират, но посоката е вярна. Ако желаем действително да е, убедим гражданите, че е, европейското развитие им предлага по-добри шансове, трябва да постигнем е, едно ефективно управление. Го... Само по пътя на ефективното управление ще е, дадем бъдеще на Европа. Говорихме и за суверенност. Да. Е, и за частичен отказ от суверенитет. Естествено, че всичко това трябва е, много подробно да се обсъди Важно във всеки случай е депутатите от националните парламенти да се отнасят е, много сериозно към е, европейските задачи, към европейските въпроси. Това в крайна сметка ще укрепи и доверието на гражданите към националните парламенти. И една последна забележка, имайки предвид е, ситуацията в моята страна в момента съм член на Сената, преди това бях член на парламента. В парламента обикновено не се събира мнозинство, което в Сената, да кажем, не се е получило мнозинство при едно гласуване. Това би трябвало да бъде е, един добър пример, според мен, за това как могат да се взимат решенията и тук в Европа. Благодаря. Сега представителя на Камерата на лордовете от Великобритания. Благодаря, госпожо председател. А, че, аз съм а, че, от 14 години депутат. 10 години съм в този парламент и ние, а, наша е отговорността първо да изберем нов председател на Европейският а, а, паричен институт. Когато той беше избран, а, а, а, аз казах, че Европа е избрала новия си а, а, банков управител. Никой не обърна никакво внимание тогава на това, което аз казах, обаче виждате, сега нещата се променят. Като имаме пред, независимо от отговорността, която се поема от Европейският парламент, на ние, националните парламенти, трябва да се подготвим за предизвикателствата, които са пред нас. Радвам се, че Варио Драги е говорил пред депутатите от Бунтестага. Сега, когато говорим за Европейски банков съюз, ние интервюирахме доктор Гонстан Танштал, заместника на Марио Драги, чрез видеовръзка. Това беше много полезно, полезен пример за това как един национален парламент общува с онези, които взимат важни решения от европейски мащаб. И а, на, про, семинара за економиите, програмата за економия, който провеждаме в Камерата на лордовете, а, говорихме за това как трябва да реагираме на съвременните а, проблеми. Когато говорим е, е, за нови рамки, Тим Босвел, който е председател на Комисията за Европейския съюз в Камерата на парламента, настоява, че европейските парламенти трябва, са онези, които трябва да решават как тези въпроси трябва да се решават. И те трябва да е, е, формират програмата. Но въпросът е не само да се каже това, а и това как да общуваме, как да разговаряме. Пак ще кажа, може да използваме възможностите за видеоконференции, с които разполагаме и които ние използвахме, когато разговаряхме с заместника на Марио Драги. Може би, когато става дума за надзора в еврозоната, не трябва този надзор да обхваща само членовете, на които са се сблъскали с определени трудности. Искам да помоля Домини Ханигъм да каже малко повече нещичко за срещата, състояла се от 21 до 23, която ще се състои от 21 до 23 април. И където ще се обсъждат същите въпроси, които обсъждаме днес. А така че да могат националните парламенти а, да а, бъдат пълноценни партньори на Европейският парламент в това, което правим и планираме за бъдещето на Европа. Благодаря. А може би ще бъда малко а, а, дръска и ще кажа, че на 18 декември съветът а, взе определени решения. Искам да кажа, че всичко това се решава от така наречената тристранен а, а, диалог или триалог. А, това не са въпроси, които се решават еднолично, било от Европейския парламент, било от а, съвета. И сега продължаваме нататък. Представител на Финландския парламент, той е председател на Конституционната комисия в Финландския парламент. Благодаря, госпожо председател. Todella kiitettävällä tavalla ajatuksia suvereniteetista ja sen muotoutumisesta. Говорим за суверенитета, говорим за начина по който да се организира новата структура за вземане на решение. И а, е, смятам, че в Европейския парламент може да се каже, че има действително уникална струпване на националности. Имаме нужда от разясняване на компетенциите. Трябва да не забравяме, че глобализацията означава, че тази, този колективен суверенитет в Европейския съюз се свива и може би даже, че трябва да подхождаме сравнително по-разумно и трябва да видим на ниво национални парламенти дали можем да покажем това. Що се отнася до разделението на компетенциите, препоръките са свързани – Съвсем естествено е Европейският парламент да говори с Европейската комисия за основните насоки за економическата политика. Давам си сметка, че има някои различни позиции между различните политически партии и мисля, че е съвсем разумно и си струва да се обсъди това предложение. Винаги има политически ценности, които стоят зад предложенията на комисията. И така, парламентите трябва да задълбочат диалога с собствените си правителства, но и с Европейската комисия от там нататък. По отношение на предложенията по държава би било добре Европейски парламент да може да дава своето становище и националните парламенти да изпращат на Европейския парламент своите позиции – И това въжи за всички позиции и тези, които са по-леви, и тези, които са по-десни. Независимо от това какви са предложенията, дали става дума за социалната система, за работното време и прочее. Мисля, че диалогът си струва да бъде задълбочен. На национално равнище диалогът върви добре. Мисля, че би било добре обаче да има по-добро познаване на системата. В заключение по отношение на състоянието на демокрацията в Европа като цяло. Най-важното тук е демократичния контрол върху Европейската Централна банка. Именно Банковият съюз трябва да гарантира този контрол, защото паричната политика на Европейската Централна банка е, става все по-важна поради кризата. И въпросът е как може да има демократичен контрол върху дейността на Европейската Централна банка. Мисля, че това може да стане само в сътрудничество между Европейските парламент, Европейски парламент и националните парламенти. Може да се работи и по процедурата на консултиране. Но това е необходимо. Благодаря. Благодаря сега. Давам думата на Оле Шмидт, депутат в Европейския парламент. Благодаря ви. Аз съм либерал от Швеция. Моят колега от Холандия заяви, че би искал и повече страни да се присъединят към еврото. Аз самият винаги съм се застъпвал за това, моята страна да влезе в еврозоната, но не съм този, който решава нещата или най-малкото не е единствения. Е, господин професор Калинян, е, Европейска република ли искахте да кажете или политика, е, или ре, република на Европа? Република Европа. нещо подобно федералният канцлер Меркел каза на Камерън, ако вие желаете Европейска европейската интеграция да се развива стъпка по стъпка, тогава не би трябвало да бягате твърде далеч от гражданите. Струва ми се, че тя така, дори малко плахо и колебливо изрази тази идея. Европейският парламент всъщност се опитва именно да наложи тази универсална ценност, именно, че ние трябва да сме максимално близо до гражданите. Но като членове на националните парламенти, вие сте много по-близо от нас до гражданите. Знае това и от опита на депутатите в моя парламент. И вие го знаете, предполагам. Но много често ние на практика си играем така и се опитваме да си прехвърляме топката един на друг. Много често в националните парламенти се казва, бе, Брюксел така е решил, Брюксел това иска. Но когато говорим за нарастване на бюджетния дефицит, може би все пак някой от нас, слагайки ръка на сърцето, ще си каже, да, бе, и аз участвах в някакви решения, които допринесоха за тази ситуация. Тъй като нямаме политическа арена тук в Европейския парламент, искам да се извиня за това, че използвам моя не е много добър английски но въпросът е какъв език е, всъщност е, да използваме. И това е, е всъщност моята молба към всички вас и моя призив. Отворете вратите на вашите национални парламенти, на националната арена, така да се каже, и ни оставете да влезем вътре, за да видим как става нещата вътре, как се развиват тези игри в националните парламенти. Ние е, обсъждаме естествено е, тук много нещата, обсъждаме ги и в рамките на различни разговори и срещи, но нека да ги обсъдим във вашите национални парламенти. Поснете ни, поснете ни във вашите парламенти. А сега е, нашият колега от Литва може би вече е готов да направи изказването си. Или той не е тук, може би не е в залата. Не, аз съм тук, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожа председател. Днес бяха засегнати редица много актуални въпроси. И повечето от тях са важни за нашите национални парламенти. Но преди всичко искам да ви благодаря за поканата да дойдем тук и за предоставената ни възможност да кажем какви са нашите възгледи за Европа и как ни се иска тя да бъде променена. Искам да обърна а, внимание на колегите на лекция на господин Вера, който засегна редица въпроси, които са особено важни за една по-обединена Европа. Европа, която не се иска да дойде по-близко до хората. Ако искаме европейските граждани да знаят повече за Обединена Европа, нашите парламенти трябва да разпространяват това знание, примерно за социалните системи, за системите за социални помощи и така нататък в различните страни. Наред с това, когато се опитваме е, да се борим с проблемите, които сме изправени, не го правим достатъчно ефективно. Искаме ли да създаваме работни места? Или искаме една огромна армия от хора, които зависят от социалните помощи. Как взима своите решения Европейския съюз? Как се решава, примерно, една ядрена централа да се строи ли или да се изведе от експлоатация? Взимат се решения, но трябва да се обясняват е, доводите за тези решения. Трябва винаги да обясняваме на хората към какво се стремим в един или друг случай. Повишаване на конкурентоспособността или към нещо друго. Има и друг важен въпрос и то е следният. Днес обсъждахме ефективността на държавната администрация. Не казахме обаче какво трябва да се направи, за да се постигне такава по-висока ефективност. В заключение, бих искал да призова всички да се стремят към по-голяма прозрачност, към по-активен диалог между националните парламенти и Европейският парламент. Тук се крие и нашата сила. Благодаря. Когато вече мислех, че всичко съм подредила, има още искания за изказвания. Първо ще дам думата на европейски, представител на Европейският парламент, след това на представител на Ирландия, и след това ще кажа ясно няколко думи. Юрген. Благодаря ви, госпожо председател. Две кратки забележки от моя страна. Нашият колега от Нидерландия постави е, искането Европейския парламент е, да подобри малко е, начина на е, обсъждане на разходната част на бюджета. Очевидно става дума за критична бележка. И аз бих поискал малко повече пояснения, за да знаем за какво конкретно става дума. Ние всъщност само около 6% използваме от така, предвидените разходи в бюджета за собствената администрация. Останалата част от средствата отива всъщност в държавите членки, така че хубаво би било да чуем нещо по-конкретно за това какво точно имате предвид, когато ни критикувате. И още нещо. <clears throat> Има редица законодателни инициативи и текстове, които обсъждаме с съвета и комисията. И съветът понякога поставя много повече е, искания, които са като че ли по-далеч от е, изискванията и очакванията на гражданите. Парламентът се опитва максимално близко да остане до очакванията на гражданите. Така че трябва да се знае, че съветът в рамките на институционалната конструкция в Европейския съюз взема едно много важно място. Така че би било полезно за гражданите да знаят е, как точно съветът се отнася е, към определени законодателни актове и каква точно е позицията на Европейския парламент. Е, от една страна ние се стремим към едно по-добро сътрудничество с съвета, но от друга страна е хубаво да се знае, че има различия в позициите. Благодаря сега колегата Дюкан. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да говоря тук. Искам а, да поздравя моя колега Паниган за неговото изказване. Мисля, че той показа какво може да мисли една малка страна за мястото си в Европейския съюз. Въпросът е, кой ще определи какъв е пътя за възстановяването на Европа от кризата? Европейския ли парламент, националните парламенти, Европейската комисия или кой? или пък всички заедно в процес на взаимни разговори и консултации. Това, което става тук днес, фактически е една консултация, едно взаимодействие между членовете на националните парламенти, които много рядко имат възможност да обменят мисли на това равнище. Правим го чрез съвета, където участват нашите ресорни министри, но рядко имаме възможност да го правим пряко, както това става днес. Искам да, да се обърна към колегата от Германия, господин Шпац. Особено важно това е за економическите въпроси. Например, ако може някой да ми каже какви са альтернативите за страна като Ирландия, имаме ли избор економии или нещо друго? А не мисля, че е така. Защото на нас ни беше казано много ясно и строго какво трябва да правим. И ние го правим, правим нещо много трудно. Трудно е пътя, по който сме поели. И всички колеги, и в европейските институции, трябва да знаят какви жертви правим. Правим тези жертви не само за нашия собствен, в наш собствен интерес, а в общ интерес, за благото на всички европейци. Не само за самите нас. И ще кажа, едно нещо е сигурно. Трябва да сближим европейските институции с европейските граждани, да ги доведем по-близко до а, нашите национални парламенти. Защото ако не обясняваме на европейските граждани нашите действия, последиците ще бъдат а, а, много тежки. Нашите вече близо 30 години работя в парламентите. Виждал съм и добри и лоши години, но смятам, че това, което е особено важно, абсолютно необходимо е първо да вървим заедно напред за общото благо, като осъзнаваме силните и слаби страни на всяка от нашите страни. Да вървим към една обща цел, с общи, да говорим общи нужди и общи изисквания. Благодаря. Благодаря. Ще минем след това към отговорите на членовете на нашия панел, които ще реагират на интересните въпроси, които бяха повдигнати. Но искам да кажа, че когато ставаше дума за пакетът от 6 мерки, европейският семестър, това са а, законодателни мерки, които доста така пряко се вмесват в а, а, националните правомощия И е, е, това въжи и за други законодателни изисквания. Особено когато ставаше дума за финансовите услуги, например, където регулаторите решават е, какво трябва да правят националните правителства. И много малко парламенти а, имаха възможност а, да, говор, да разговарят а, а, интерес, а, за това, за какво става дума всъщност. Всичко това се прави в тяхен интерес, а, но те нямат възможност да а, се запознаят. И там именно става а, празнотата, а, разминаването между това, което правят а, европейските институции и националните парламенти Присъствала съм в, на, на заседания на някои от ком, парламентарните комисии в тези страни. Опитвала съм се да обясня а, законодателство, което се приема. Те искат да участват обаче в неговото обсъждане, искат и най-малкото да разбират ясно за какво става дума. А, това ще бъдат а, а, стъпки, които могат да помогнат а, а, за подобряване на нашето европейско законодателство. Имаме около, положение около 25 минути и мисля, че а, сега мога да дам а, думата на още двама а, евродепутати, преди да преминем към въпросите. Не. Не. Ще дам първо думата на членовете на панела за по 5 минути всеки да отговорят на най-важните въпроси въпроси, които бяха зададени или на онези, които те си изберат. И след това ще дам думата на няколко други от присъстващите депутати, евродепутати, които да приключат този дебат. Може би трябва да вървим по реда, по който започнахме. Благодаря ви господин Шпац. Струва ми се, че вие насочихте въпроса си повече към господин Колиньон, а не толкова към мен, защото а, а, господин Волф спомена а, Ла Република, Европейн, Европейската република. Но а, нека да отговоря а, на другите ви въпроси. Вие сте политик, както и всички ваши колеги от националните парламенти, по-добре би трябвало да знаете как точно да се справяте с проблемите. Фискалният пакт не е крайната цел, той е само една междинна стъпка, той е инструмента, така да се каже. Предстоят още много действия и стъпки в рамките на този дълъг, продължителен процес, който естествено е свързан с разходи. Колкото по-продължителен става този процес, толкова повече ще нарастват и разходите. В момента, струва ми се, дори е, подценяваме е, всичко това, което ще ни струва е, реформата на банковата система и създаването на единен банков надзор на Банковия съюз. Инак бих могъл само да подкрепя идеята за това максимално близо до гражданите Що се отнася до въпросите, които постави гръцкия депутат, аз наистина смятам, че социалното измерение е много важно, но дори и да създадем една е, федерална е, република, е, федерално устроена република Европа, ние няма да решим всички въпроси. Естествено, не бива а, да храним някакви иллюзии. Не бихме могли а, да осигурим независимост на а, всяка федерална област или всяка а, федерална територия. И Калифорния, и Пенсилвания не мога да кажа, че имат самостоятелна банкова система. Банковата система в а, а, Пенсилвания. А, със сигурност допринася за стабилността и съответно се стабилизира по пътя на една единна банкова система на банков съюз. Що се отнася до единната парична единица, тя би могла да допринесе много, ако повече държави членки се присъединят към не зоната и я приемат, защото по този начин економическите взаимоотношения, търговията и много, туризмът са много по-ефективни. Страхувам се, като гледам как расте процента на безработицата в Европа, действително това е огромен проблем и той ще бъде голямото предизвикателство за европейската политика. В отговор на зададения въпрос от, е, от страна на е, господина от Франция. Мисля, че суверенитета е надценяван във Франция. В крайна сметка, вие сте влезли в Европейски, Европейския паричен съюз. Това означава, че сте загубили е, суверенитета си върху паричната позитик политика и в някакъв смисъл и върху някои фискални въпроси. На всички е ясно, че президента Оланд няма право да си формира бюджета така, както му штукне. И е, че участието в общата валута е някакво ограничение върху суверенитета на Франция. И можем да отидем още по-далеч. Ако искаме да направим крачката към фискалната интеграция, която в крайна сметка ще е необходима, за да се завърши паричния съюз, съюз ще трябва да се съгласим да бъде е, прехвърлена още ча, някаква част от е, суверенитета. Това е доста труден въпрос, но мисля, че е необходимо е, Франция е добре да си дава сметка, че няма как а, без това да се направи действителна фискална интеграция. И накрая, по федералния бюджет, тъй като не говорих много по въпроса, не ми стигна времето, а, не мисля, че можем да разглеждаме този бюджет като този в Съединените щати, където има огромно федерално правителство с а, а, огромен федерален бюджет. Е, над 50% от а, публичните разходи са на ниво федералния бюджет в Штатите, но в Европа не стоят нещата така. Бюджетът е много малък, близо 2-3% от а, БВП на еврозоната. Това само по себе си не е малко, ясно е но мисля, че с тези 2-3% от БВП можем да имаме добре функциониращ валутен съюз, защото основните въпроси могат да бъдат решени с тези 2-3% и тук можете да прочетете допълнителни публикации на нашия вебсайт, на който ви приканвам да отидете. Благодаря, Стефан. И аз бих искал първо да отговоря на френския депутат. Господин Мак, вие казахте, че избирането на президента Оланд промени политическия консенсус в Европа. Това е вярно. Също време, обаче това не решава основния проблем. Да, променя се консенсусът, но това остава консенсус. И все пак не забравяйте какво означава това. Той може и да е успял до някъде да наклони нещата и да убеди госпожа Меркел в някои въпроси, но също времено има и губещи, защото в крайна сметка обещания економически растеж, обещаван през предизборната кампания, не се вижда. И така Франция не е добър пример – Добрият пример обаче е в Гърция. Там на изборите имаше резултати, които не бяха задоволяващи и за Европейския съюз. И какво стана, както каза Белт от Брехт, тогава разпускаме народа и избираме нов народ. Така ли? Всъщност най-интересното е това, което се случва в Италия в момента. Господин Каринч направи едно, един интересен коментар. Каза, че в американският федерализъм представлява федерален контрол, независим от местния контрол. А пък европейският федерализъм и мисля, че това е една от причините, поради които думата федерализъм в Европа не се приема добре. Та европейският федерализъм е всъщност начин да се наложи контрол върху местното равнище. Ето, помислете си сега. А, сравнете нещата с немския федерализъм. Може би системата на американския федерализъм е най-близък до така наречената републиканска парадигма. А именно, вземането на решения се случва на нивото най-близко до гражданите, които са засегнати от тези решения. Да, бе казано, трябва европейските институции да се върнат към хората. Какво значи това обаче? какво означава това? Чрез Европейския парламент ли? Ами, това вече сама по себе си е непряко. И така всъщност установява се, че това е невъзможно. Трябва гражданите да имат право на пряк контрол, защото именно те са собствениците на европейските политики. И всъщност аз съм суверена, а не държавата. И аз, като суверен, бих искал да имам правото да избирам Нещо, което не мога да направя, когато изборите са частични. Оттам нататък може да се зададе следващия въпрос. Да се преминем към следващия въпрос, немския въпрос. Федералният конституционен съд в своето решение посочва, че няма европейска е, общественост, следователно няма, не може да се говори за европейска демокрация. Но това не е така. В момента, в който е, се взимат някакви политически решения, гражданите имат възможност да вземат отношение е, по тези решения, е, включително и е, непряко чрез своите парламентаристи, е, ние е, установяваме, че съществува демокрация. Ето, е, това е обществеността среща в крайна сметка и обществеността и така да се каже последствия от е, цялото това устройство. Да, добре. Е, говорите за република. Република е, е една прастичка дума, а република означава или республика означава просто публично благо, общо благо. И това означава на практика, че обществеността взима решения, гражданите взимат тези решения. Така че ние всички, като европейски граждани, сме граждани и на нашата национална република или на националната държава, но времено сме и част от обществеността и от общото общността на Европа. И когато а, мислим за нещата а, хоризонтално, а не вертикално, ще установим, че а, на практика всичко това, което съществува на национално равнище, е, естествено стъпка по стъпка би могло да се изгради и на европейско равнище. В момента не е моментът да говорим за Европейската а, република, но а, все повече би трябвало да се приближаваме до тази идея и на практика. Благодаря. Трябва да кажа, че днес чухме няколко много интересни, блестящи изказвания. Един от изказалите се много хубаво обобщи нещата. Че за да реагираме бързо, решенията трябва да бъдат взимани на европейско равнище много бързо в много кратки срокове. И след това а, за прилагането на тези решения няма достатъчно време а, а, членовете на националните парламенти. А именно членовете на националните парламенти са в пряка връзка а, с гражданите. Те са в забоя, така да се каже. А, и трябва да могат а, тези решения в тях да участват. А, и а, по този въпрос се обсъждаха нещата в. А, Светой просто обсъждаше в Кипър. И мисля, че ще трябва да поработим във връзка с член 13. Какви са точно фактически отговорностите и правомощите на националните парламенти? Трябва да видим какъв надзор могат да упражняват националните парламенти на това, което става а, в Европа. Благодаря. Сега ще дам думата първо на представител на Европейската народна партия, а след това Елиза Ферера, която е пък председател на нашата работна група за европейският семестър. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да отдам дължимото, дължимото на всички колеги, членове и на Европейския парламент, и на националните парламенти, като им кажа, че аз като евродепутат и това е първият ми мандат. А трябва да отбележа, че това е първият ми мандат в Европейския парламент. Преди това бях член на Португалския парламент. Та искам да кажа, като евродепутат много добре разбирам националните парламенти. Европейският семестър трябва да бъде мостът между националните парламенти и Европейският парламент. И това трябва да стане по един институционализиран начин. Резултатите от работата по пакетът от 6 мерки трябва да ни посочат най-добрия път за да избереме най-правилната от няколко варианта, пред които сме изправени. Господин Зес, докладчик в Сянка, в, моята политическа група, господин Ферера е докладчика, а моят колега е докладчик Сянка. По въпроса за доклада за растежа. Много важна е идеята да се създаде мост между Европейския парламент и националните парламенти. Много важна тук е информацията. Какви решения се взимат на европейско равнище? Докладът, който споменаваме, е много важен. Защо е така? Защото винаги, когато комисията формулира идеи, които имат въздействие върху финансите и бюджетите на страните членки, е особено важно да не забравяме растежа, да не забравяме необходимостта от постепенно прилагане на новите мерки, от модернизиране на държавната администрация и от подобряване на политическият надзор от всичко това. Ето, това е задачата на годишния преглед. За да бъдем по-конкурентоспособни, за да осигурим растеж, необходим е ни нужният инструментариум, бюджетна дисциплина, взаимно доверие а, и провеждане на необходимите структурни реформи. През последните няколко години Европа се промени. И а, можем да кажем, че тя се придържаше към някои погрешни економически модели. Защо беше така? Време е да разгледаме възможностите, при които сме изправени. Знаем колко важно е економическата устойчивост, устойчивостта на економическото развитие. И а, в момента, ако се прилагат някои от предлаганите решения, това ще доведе до трудности на голям брой европейски граждани. Не трябва да забравяме, че се намираме само на един етап, в който ще бъде последван от други, независимо от това колко труден е този етап. Именно за това е важно да мислим за бъдещето. Винаги трябва да помним, че страните членки все по-малко могат да се справят с проблемите сами. Необходими са структурни реформи в е, економиката. Както посочи и Оли Рен. И всичко това а, е, трябва да се прави възоснова на колкото може по- широк консенсус. И именно тук е, европейските депутати и депутати от националните парламенти трябва да работят заедно. Както каза колегата от Ирландия, необходимо е да бъдем колкото може по-близко до нашите избиратели. И за да направим това, трябва да обръщаме внимание на въпросите, които имат значение за тях. И необходимо е да постигнем съгласие по тези въпроси. Благодаря. Благодаря. И сега, за да приключим, давам думата на Ериста. Благодаря. Ще се изкаже и аз на португалски. Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че проведената дискусия действително беше много полезна. смятам, че може да се каже, че бяха заседнати четири основни въпроса. Първо, тук в Европа преминаваме през доста тежки моменти и е необходимо да не изпускаме от поглед пътя си напред, за да можем добре да организираме пътуването. Няколко от колегите повдигнаха този въпрос, няколко от основните оратори го засегнаха в повече подробности. И е, действително въпросът е много важен. На този етап Европа се намира в една ситуация, в която изостава в глобален план. Глобализацията тече, е, общите ни политики стават все по-важно, ни, а същевременно функционирането на единната валута, в която участват неравнопоставени партньори, доведе до тежки затруднения. И така трябва да си извлечем пулките. Пулките от тежката криза, която ни удари. В отговор на кризата научихме колко важни са вътрешните дисбаланси и колко важно е да се знае точно как се вземат решенията на европейско равнище. Важно е да се знае колко по-далече трябва да отидем отвъд едината валута, за да може структурата да е стабилна. Става дума за жизненно важни институции – промените действително задълбочиха ролята на Европейския съвет. Засили се ролята на ЕКОФИН, засили се ролята на Европейския парламент. Същевременно, както признават почти всички, кризата доведе до необходимост от много бързи реакции, които в крайна сметка доведоха до много по-голяма намеса на национално равнище, отколкото който било си е представил, че ще има. И така стигна се едва ли не до някакъв вид занижен суверенитет на някои държави членки. И така много е важно точно как се вземат решенията и как може европейските интереси и интересите на отделните държави членки да бъдат помирени. Все още не е ясно къде е отговор на този въпрос. Иначе, да, идеята за Република Европа, това е интересна концепция, която можем да обсъждаме. Най-важното е всъщност е какво да правим с европейските общи блага, рез публика. И в тази връзка повдигнатото от професор Волф е изключително важно. А именно, как може да се работи а, с бюджет за еврозоната, който е 1% от европейския брутен вътрешен продукт. Идеята за прогнозите за растежа и годишните обзори на растежа, както и прегледа на макроекономическите дисбаланси и пакета от 6 законодателни мерки. И мисля, че в заключение всички тези типове анализ трябва да бъдат взети предвид в нашата дискусия, когато преценяваме как да постигнем най-доброто за интересите на Европа. Ако успеем да постигнем равновесие между ползите и загубите, а, това ще е добре. Не е хубаво да се стига до някаква ситуация, в която имаме обща сума нула, т.е. ако едни спечелят, други непременно да трябва да губят. И накрая, що се отнесе до прогнозите за растежа, нека да кажа на колегата си от НП, когато много уважавам, че все пак трябва да продължим да работим заедно и да поддържаме диалога, за да може да се търси компромис. Не можем да разрешим ключови проблеми, ако отказваме да говорим. Прогнозите за растежа за 2013 година – тук в Европейския парламент незабавно можем да се захванем с задълбочаването на, леги... на демократичната легитимност. Трябва да говорим, трябва да сме готови на компромиси. И някои от по-големите политически сили в Европейския парламент трябва да си дадат сметка за това. И в заключение – трябва да се намери по-балансиран начин да се работи и с колегите от националните парламенти. Трябва да има яснота за решенията, които се вземат на общо равнище и на национално равнище, но но е много важно общностният метод да бъде засилен, защото правителствените методи и между правителствения метод има съвсем очевидни слабости Просто не можем да се връщаме назад. Трябва да се настоява на общностния метод и за това ни трябват много добри връзки между националните парламенти и Европейския парламент. И както каза Оли Рен, трябва да се обърне към националните депутати и да ги насърчим да работят с нас, те да идват тук, ние да ходим при тях, да продължаваме дебата и да се види как точно можем да се адаптираме към новата структура на Еврогрупата. И така искам да подчертая казаното от нашия председател госпожа Болс, а именно, че се намираме на кръстопът и от нас зависи, като представители на гражданите, да направим всичко възможно да се преодолеят блокираните ситуации в момента и Европа действително да се предвижи напред, а не просто ей тъй да се съгласяваме с предложенията. Защото ако успеем да постигнем добър баланс, всички ще спечелят. И това е най-важната бука, която трябва да си извлечем. трябва да извличаме полки и след това да продължаваме с дебата в интерес на гражданите. Това е част от един процес, който е от решаващо значение за всички нас. Благодаря много на всички. Беше ми много полезно. Благодаря. Благодаря. Приключихме точно на време. Много добре се справяме. Предлагам ви да направим една съвсем кратка почивка от две минути, докато се е, сменят изказващата си. Ако сте попълнили формуляра с желание да се изкажете и във втората част на заседанието, запазила съм вашите имена пред себе си. Ако има някой, който иска да се изкаже специално във втората част, моля да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 Okay, if we take our seats ready for the second session and then we can start in a minute. Ще ви помоля да заемете местата си, защото след минутка започваме с втората сесия. Okay, well, uh, I can uh, fill in some time until uh, people come back into the room with a, a comment about. Очевидно, аз ще трябва да позапълня малко времето, докато е, участниците е, се върнат обратно в залата е, за началото на втората дискусия дали е, европейският семестър предразполага всъщност и е така да се каже е, тясно свързан с е, политиката на економии. Ще обсъждаме политически решения, които са много съществени. Политиката на економии и от една страна и от друга страна стремежът към растеж, към заетост. Как точно ще мултиплицираме на практика създадените от и получените от економиите е, средства, за да получим е, така желания растеж и заетост. Всичко това ще обсъждаме сега подробно. Това са всъщност съществените е, въпроси, пред които сме изправени всички ние. Позволете ми е, сега да е, приветствам тук като наш гост представителя на Френския институт по въпроси на економическата политика ние междувременно вече проведохме една много оживена и интересна дискусия и сега отново ще представим на вашето внимание мненията на няколко изтъкнати специалисти. Ще чуем Ханс Фернер Син първо за 10 минути от института Инфо, а след това и френският колега. Благодаря ви, е, госпожо председател. Благодаря за поканата. Мога да ви кажа, че е, въпросът економия или растеж е наистина голям въпрос и много съществен въпрос. А, можем ли е, на практика да поставим по този начин въпрос. Е, можем ли да разчитаме единствено на економии при положение, че търсим растеж? Е, става дума за е, възможностите, които разкриват съкръщенията и економиите, особено когато страните са така и така в бедствено положение, такива има в Европа. 95 година Както знаете, в Европа се смяташе, че всяко а, местенце в Европа би трябвало да бъде еднакво сигурно за инвеститорите, а, независимо от това дали се намира на север или на юг, на изток или на запад. Това естествено е хубава идея и тя предполага хармонизация на економическо равнище. Въпросът е, е обаче, че на практика това не се получи. Е, имаме един доста голям е, държавен сектор в Гърция с много високи заплати и той се срина. Ето, че това не можеше да бъде поддържано дълго време. В Испания имаше подобни проблеми, но и други. И когато а, говорим за растеж, да, наистина, това развитие, което наблюдавахме до преди 4-5 години, а, донесе а, реален растеж, но донесе и инфлация. И тук а, а, на първата фигура а, а, ще видите, че през 95-та година всъщност. А, 50, е, е, е дефлацията в е, Гърция, в Испания 56%, в Ирландия 53%, в други по-ниска, но също много осезателна. И така, когато говорим за едно подобно развитие, естествено си даваме сметка, че именно едно подобно развитие доведе до кризата, до депресията. Някои от държавите в Европа се справят много по-добре, отколкото други. Те нямат толкова висока задлъжнялост, но въпросът е, е, че ние желаем да развиваме е, Европа и 95-96 година около 30% е, е различието в 30 до 22% е, е разликата в е, търговския обмен е, между държавите, в зависимост от това какво е състоянието на инфлацията и на дефлацията в тях. И така, е, в крайна сметка, е, се стигна до е, дефицит, до бюджетен дефицит, който бе резултат и от развитието на катастрофалното, бих казал, драматичното развитие на финансовите пазари. Но стана ясно, че най-голяма част от държавите се нуждаят от много значителни кредити и държавните е, ценни книжа се появиха като и се смятаха за едно е, средство за решаване на ликвидните проблеми е, на страните в Европейския съюз, но това не е устойчиво решение нещата могат да се развият е, е, различно и понякога не сме в състояние да предвидим точно развитието. Това е като стар часовник, който може да избърза, може да се забави, може да кривне, както се казва повече в страни. И германският е, пример е малко по-различен. Аз съм го описал малко по-подробно тук. По време на Ваймарската република тъй като има твърдо установена цена на златото, Германия няма големи проблеми по време на рецесията. Това са и споразуменията от Брюнинг. Но, независимо от всичко, инфлацията е, започва да расте и така се стига именно до гражданската война. Експертите, е, органите, които е, отговарят по това време е, за е, фискуса, наблюдават процеса и установяват, че в крайна сметка не могат да е, се справят с ситуацията. И в момента е, стигаме до същия извод. Е, тъй като няма е, разбирателство между отделните страни, тъй като е, не можем да постигнем е, абсолютен консенсус, е, не може да се постигне и така желания растеж. Миналата година а, ние а, проведохме едно изследване, а последното ни изследване е от миналата седмица, съвсем актуално, съвсем пресно. Ако Европейският съюз включва и страни, които са много конкурентоспособни и с известен е, процент на економически растеж, то в е, Испания, в е, Гърция, в Турция нещата стоят по съвсем различен начин и в момента като че ли най-скъпата страна е Гърция 62%. Специално цената на дълговите книжа, на държавните книжа Всъщност е, параметъра, който показва най ясна инфлацията е, е съотношението между брутния вътрешен продукт на страната към е, брутния вътрешен продукт на Европа. И вие виждате отляво, на, от ясната страна тук на тази графика, е, дефлацията е, тук за другите страни, докато в е, Германия пък съответно се предполага, че процесът ще върви в обратната посока ревалвация да кажем, процентите тук при отделните страни виждате, че са доста различни, но различна е и посоката на развитие. И това естествено не е никак радостна новина. Това води до объркване. Правителството трябва да провежда реформи. Става дума за един период в който канцлер на Германия бе е, Шредер. Неговото правителство трябваше да се бори именно с този проблем. И преди 10 е, години е, на практика се започна именно с тези процеси, които сега би трябвало да разпрострем и да обхванем и цялата еврозона, ако желаем да стабилизираме финансите. Струва ми се, че сме твърде далеч от е, пълното равновесие. Ще трябва да се подготвим за един много дълъг е, период на стагнация. Ако продължим само да обсъждаме въпросите, е, не предприемем и много ефективни действия. Да, не можем да продължаваме само да съкръщаваме и да економисваме. Е, в Испания е, виждаме, че независимо от съкръщенията, нещата не се стабилизираха е, достатъчно и така инфлацията за еврозоната е 3,2 и е, е, ние ще трябва е, да се задоволим с така, едно развитие, което не ни радва, но при всички положения това развитие ще бъде белязано от инфлацията. В Германия дори се очаква 5,5%. Не бива се осланяме единствено на желанията и на хубавите така, обещания на политиците. Това напомня на неделни проповеди, в които винаги има някакъв оптимистичен момент. Не. Истината е, че на практика ще трябва да економисваме още доста дълго, ще минем през един продължителен период на стагнация, но само с економи няма да постигнем растеж. по изкуствен начин ние всъщност поддържаме, така да се каже, е, търсенето, но е, ако оставим нещата единствено на пазара, е, търсенето ще намалее, то ще се свие невероятно много. И така ние ще трябва да намалим разликата между севера и юга и много често чувам гласове, най-вече от е, страна на различни политици, които казват, нека да вземем е, така, е, заплатите, стойностите и заобщо цените на севера и да ги въведем и в южната част на Европа. Но направите ли го на практика? ще е, засилите процеса на стагнация, ще е, засилите е, и инфлацията и е, ще вдигнете процента на безработица. И как бихме могли в крайна сметка да се справим с тази ситуация? Именно чрез е, е, пазарните сили. Една голяма част от капиталите на Германия се изнасяха от банковия сектор и те е, си капитали продължават да работят, те носят е, печалба, само че са извън Европа. И ако вие оставите да пазара да се справи сам с ситуацията, ще е, можете по някакъв начин да намалите е, излишъка, да кажем, на, на север, и е, да е, вдигнете малко е, стойностите на юга, да намалите дефицита там. Тоест, можете да получите известно балансиране. Ако економиите, реализирани на север, се насочат на юг, тогава е, бихте могли също да постигнете известна стабилизация. Това, според мен, също е възможен път. Благодаря. А, сега ще дам думата на Хавие за следващата лекция. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Ще ми позволите да говоря на френски, защото ще ми е по-лесно и по-малко мъчително за вас. Има няколко слайда, които са на английски, които ще подкрепят и онагледят това, което ще кажа. Първото, към което искам да ви обърна внимание, че днес в Европа има някои, не всички, професор Зимф сигурност не е от тях, а, които а, оценяват по, раз, по различен начин положението. Вече спряхме да говорим за срив на еврото. Второ, очевидно банковите в Европа са на път да се стабилизират. Те вече предварително изплащат заемите взети от МВФ. Тоест, вече банките вече печелват отново доверие. И още нещо. Макар, че Италия по-лесно получава заеми на финансовите пазари вече и а, а, държавният дълг на тези а, държави, които беше прекалено голям, като ще ли започне да намалява. Тоест, виждаме светлина в края на тунела. Но за да постигнем това, трябваше да преживеем определени трудности. За да избегнем още по-големи, разбира се. Искам да кажа, че светлината в края на тунела а, може да не бъде никаква светлина, а да бъде всъщност светлината на някаква, някаква катастрофа, а не светлина на надеждата. Защо? Защо смятам така? А, видяхме вече много влакове, които минаха през този тунел, а, така че а, а, вече пета година еврозоната а, има отрицателен растеж. След няколко години много слаб растеж. От 2008 насам. Безработицата стига рекордни размери. В някои страни тя достига невъобразими а, нива. 26% в Испания, например. 26% това е процент, който абсолютно е невообразим. Каква че голяма част от една четвърт от трудоспособното население не може да си намери работа. Това прилича на депресията от 30-те години в САЩ. Не става дума вече за рецесия, а за депресия. И именно в такова положение се намира в момента Испания. Наред с това, тази криза ще има дългосрочни последици. Инвестициите, научните изследвания, развитието, публичните разходи, образованието в много страни биват орязвани. И това значи, че бъдещото поколение ще трябва да плаща. Без да говорим за екологичните и проблемите на и околната среда, които се нуждаят от така се, активни дейности, за да, действия, за да бъдат решени големите им проблеми. И още нещо. А, а, очаква се през 2013 година пак отрицателен растеж. Европейската комисия през февруари ще публикува своите прогнозни цифри и вероятно ще се присъедини към всички европейски институции, МВФ и Европейската и ЕЦБ и ще обяви, че растежа в Европа ще бъде отрицателен през тази година. И сега втория слайд от а, моята презентация. Защо се намираме в а, това положение? Как може а, еврото да бъде беше спасено, банките да се стабилизират, след като нещата са общо толкова зле, след като имаме висока безработица и рецесия. Причината е много простичка. Европейските страни се ангажираха от 2010 година, продължават да го правят и при 2013 година, програми за сроги економии и затягане на коланите. Някои казват, че има такива планове, но те не се прилагат в пълна мяра, но ако погледнем ето това, което се изложено на този диапозитив, на този слайд тук, намаляването на структурният дефицит, като се погледнат тези цифри, става ясно, че страните от еврозоната имат масивни, страхотно големи програми за економии. Друг е въпросът, че те имаха намерение да економисат още повече, отколкото успяха да го направят. И през 2013 година всички страни от еврозоната ще продължават а, тази политика на економии. Около 1,4% от а, а, БВП ще бъдат а, тези економии, които възнамеряват да направят тези страни. А, от една страна, някой казва, че економите са необходими за растежа, но искам да ви обърна внимание на факта, че ако това е противоречи на здравия смисъл днес. днес. Прочетете, например, доклада от 2013 година, който ние представихме през месец ноември на Европейския парламент. Или ако искате, публиклете документите, публик... доклада, който публикува по този въпрос Международния валутен фонд. Какви са а, причините за това положение, за тази рецесия? Когато имаме рецесия, когато имаме висока безработица, хората имат ограничени доходи, не могат да харчат много. Като не могат да харчат много, а пък, е, а пък финансовите пазари не функционират както трябва, възниква риска от фалити, от още по-висока безработица, тъй като финансовите пазари не дават, не отпускат кредити на предприятията, които имат нужда от пари. И в, в този случай се оказваме в това, което Кейнс описваше като рецесивна спирала – и, е, нещата следват едно след друго. Финансовите пазари не, изиг... не могат да изиграят своята роля. И тук се получава един мултипликационен, е, отрицателен, едно отрицат, ефект на отрицателните въздействия. А, но къде е клопката, още по-опасната клопка? Колкото повече се задълбочава рецепцията, рецесията, толкова по-силен става този мултипликационен аспект. Това наблюдава, ефект. Това наблюдаваме в Испания. През 2009, през 2009 година а, а, Испания започна а, програма на големи економии, още, които продължиха и през 2010 година. И вече се стана ясно, че финансовите пазари не могат да предоставят кредити на тези, които се нуждаят. Тази седмица Испанското правителство ще публикува своите първи оценки за а, държавния дефицит през 2012 година и той ще бъде, този дефицит ще бъде около 8% от БВП. След всички усилия, които Испания прави от 2009 година. Значи, намалене само с около 1,3% държавния дефицит на бюджетния дефицит. А, не трябва да се бравя високата е за безработица. И колкото повече е, економии правят испанците, толкова по-бавно ще намалява дефицит, бюджетния дефицит и това е капанът, в който са се оказали испанците. Колкото повече ограничения, толкова по-малко ще е доверието в Испания, защото при тези ограничения Испания се оказва в едно много трудно положение, а едно Едно от възможностите, възможностите да излезе, това е а, да обяви фалит, да не може да не изплати държавния си дълг. И а, тогава още по-трудно ще възстанови доверието на пазарите. Какво е решението на този проблем? Каква е логиката, която се налага от само себе си? Решението, което ние предлагаме в нашия доклад, а, а, обяснява а, това решение. За да се излезе от това положение, е необходимо да излеземе от положението, където тези мултипликатори на отрицателните ефекти а, е, действат. Трябва намаляване на безработицата и в една економика, която се характеризира с тези фактори, с които имаме сега, където когато съществува растеж, е, е, се укрепва доверието, тогава и финансовите пазари са готови да дават повече е, кредити. Нещо, което въздейства от своя страна върху дефицита и върху цялата економика. Целите трябва да бъдат за намаляване на дефицита, трябва да бъдат средносрочни, не краткосрочни. Лесно е да се каже, но възниква един огромен проблем. Когато казвате, че ще намалявате дефицита в средносрочен план, много хора тълкуват това, все едно, че казвате, че не искате да намалявате дефицита, че не искате мерки за економика и не искате да възстановите стабилността на публичните финанси. Това е, е риск, е, риск на който трябва да се отговори. За да се отговори на това, трябва да имаме система, при която държавите се ангажират да възстановят в средносрочен план стабилността на публичните си финанси. За да се постигне това, необходим е трансфер на суверенитет по отношение на бюджета към легитимните институции, от страните членки към легитимните институции. А, какво значи легитим, легитимни? Това значи представителни, демократични институции, които могат а, да изпълнят ангажиментите си в дългосрочен план. А ако се постигне подобен трансфер на бюджетен суверенитет, тогава може да се понесат и економиите, тогава може да имаме друга крива на растежа. Растеж, който в край на края ще се позволи да се стабилизират публичните финанси, да се намали безработицата под 20%, но без да се рискува разкъсване на социалната тъха, нещо, което наблюдаваме в страните, в които се провеждат програми на много дълбоки економии. Благодаря. Thank you very much. Uh, I've got a clutch of... Благодаря много. Имам доста формуляри с имена на желащи да се изкажат. И ще започна да давам думата в реда, в който съм ги получила. Първо от Бундестага. Господин Линда има думата от Комисията по економика и технологии. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, експозетата на експертите, които наистина е, ще събудят оживена дискусия, е, тъй като съдържат и до голяма степен противоречива информация. Според мен не става дума за това дали е, се нуждаем от фискална дисциплина и економии е, от една страна и економическа политика от друга страна, която да показва и економическа перспектива за страните, които в момента е, е, очевидно нямат достатъчна конкурентна способност. Не става дума за това дали едното или другото, а просто ние нямаме избор. Трябва и едното и другото да правим. Е, е, естествено, че има натрупан голям дълг, а доверието в една държава зависи от това, доколко тя е в състояние да реализира приходи, които да покриват разходите. И освен това, доколко тази страна има е, в средносрочен план действително една добра перспектива за конкурентоспособност. Става дума не само за заплати, за тарифи е, и е, цени и така нататък, но става дума и за това, което се произвежда и което на практика е, е резултатът на економическото развитие. Е, не бива да забравяме естествено и образованието, и научните изследвания, и тяхното равнище, но също и е, възможността за диверсификация. Обеден съм, че на европейско равнище може да се предприеме много за да се е, открият едни по-добри перспективи пред е, страните, които са затънали по-дълбоко в кризата в момента. Е, как е, Германия се е справила с е, проблемите с помощта на е, дневен ред? Е, е, 2020 е, по времето на правителството Шредър. Аз е, съм на малко по-различно равнище, но естествено, когато става дума за една стабилна индустриална е, и основа и за развиването на иновативни продукти, мисля, че е необходимо едно засилено европейско сътрудничество, защото то може да допринесе много за подобряване на ситуацията. Благодаря ви. А сега председателят на Комисията по финанси от Гръцкия парламент. Благодаря, госпожо председател. Исках да говоря именно в тази част на дискусията, но все пак ще засегна и нещо казано по-рано. Професор Колиньон каза, че решенията, които се вземат от са, се били взети от правителството на Караманлис Гърция през 2007-2008 и 2009 година, са довели до проблеми в Европа. Нека да кажа тук, че Гърция често се дава за пример, но начинът по който дадена за пример тук не е съвсем коректен. Европейските институции всъщност в този период не изразяваха възражения срещу решенията на господин Лис. Проблемът там бяха системните трудности. И кризата, която всъщност не дойде от Гърция, нито от Испания, а, нито от Португалия, просто извади наяве тези системни трудности. Европейското полугодие се занимава с въпроса за взаимозависимостта между економиките на държавите членки. той то вече се прилага доста добре, но може да се нанесат още някои подобрения, а именно в областта на легитимизацията, координацията между економическите политики и приложението на условия и на европейско и на национално равнище. И моето предложение тук е Европейската комисия Европейския парламент и националните парламенти да могат да правят предложения, които в крайна сметка да увеличат демократичната легитимност на цялата дискусия. И тук, ако ми позволите, ще направя един коментар. Докладът за 2013 година показа е, разлика между страните с дефицит и страните с излишък – някои резултати показват, че има страни, в които спадат дефицитите и се подобрява конкурентна способността. Същевременно обаче все още има важни неща, които трябва да бъдат подозрени, подобрени. А именно а, това да бъдат направени европейските банки по-устойчиви, по-здрави, да се създадат повече работни места. И тук има два важни фактора, а именно депресията продължава. Това е магиосен кръг и а, даже нещата са по-зле от прогнозите. А, както бе предвидено от Международния валутен фонд, и през 2013 година Гърция ще бъде в рецесия. Въпросът за конкурентоспособността, който споменах по-рано, както и за разликите между страните с дефицити и страните с излишък, в подобна ситуация могат да доведат до сериозни проблеми. Отговорност на всички държави членки е да се направи нещо за това трябва да се изправим пред а, проблема с конкурентна способността. Да, приключвам само още няколко думи, ако ми позволите. Е, чрез вътрешни политики, защото това може да доведе до, вътре, до допълнително опетняване. Трябва да търсим други варианти, да имаме допълнителни цели, именно засилване на устойчивата интеграция и повече работни места. Професор Зин съвсем ясно каза основните неща, а именно, че през последните няколко години гърците са понесли доста, доста а, саможертви, са направили доста саможертви и за да може да остане Европа стабилна. Благодаря. Мисля, че а, ако наистина успеете да се ограничите до трите минути, с които разполагате, ще се справим с времето, иначе може да ни е трудно. Емили Турнен от Европейския парламент. Аз съм а, докладчик в Сянка по Европейския семестър. Имам няколко въпроса към а, лекторите. Те са главно към господин Сим. Но ако искате, може и двамата да отговорите на моите въпроси. А, така беше доста потискащо да се чуе това, което, имахте, което казахте. Защото не се вижда на къде, на къде ще върви еврозоната, като имат вид големите разлики в цените и в, в, в, в конкурентоспособността. Необходимо е увеличаване на търсенето в севера. Аз съм от Дания, имам, нашата економика е здрава, но въпреки, че в момента цената на кредитите е негативна, няма достатъчно частни инвестиции. Тоест, пазарните сили не решават проблема дори при нас. Въпросът ми е, не смятате ли, че има нужда от увеличаване на доверието в утрешния ден, чрез увеличаване на публичните инвестиции в тези части на Европа, където това страните, които могат да си го позволят, Дания, Холандия, Финландия, Германия, Швеция, Полша, страни, в които по този начин може да се увеличи търсенето, да се увеличи заетостта, което ще има благотворен ефект и върху южната част на Европа. Второ, как може да се игнорират заплатите като фактор в, това ребалансиране? А, може би, а, може да обясните как, как изобщо изключихте въпроса за заплатите от формулата Трето, когато говорим за тези дисбаланси, знам, че те са, се увеличават с годините, но как можехме да имаме едно до сега толкова успешно и стабилно евро, след като тези разлики съществуваха и по-рано? Едва когато избухна кризата, тогава ние открихме колко сериозно е положението. И последният ми въпрос. И в други парични съюзи има големи разлики, но има други механизми. Централна банка, която е, кредитор последен, когато няма друг, който да отпусне кредит. Нямат ли подобни възможности и еврозоната? Благодаря сега. Монте Пинто от Португалия. Ще говоря португалски. a meio do seu programa de ajustamento e Благодаря ви. Съкръщенията се отразиха благоприятно на вторичния пазар през последните месеци и години, така че дават надежда за това, че бедстващите държави в еврозоната ще успеят по някакъв начин да се справят с кризата, но безработицата остава все още много висока и очевидно хората плащат за кризата на еврото. Предприятията се опитват е, да е, е, намалят разходите и затова налагат економии и съкрещения. Идеята за е, че економиите на практика водят до рецесия. Не създават е, работни места, не създават заетост. Нека да погледнем какво става и в моята страна, и в съседните държави. И да сравним е, данните от края на 2007 година до и данните от 2012 година, както и за целият този период. След като започнаха да се прилагат мерките за економии, показателите се подобриха. Но това бе свързано с съкръщение, с нарастване на безработицата и в държавния, и в частния сектор. Ние се опитваме да сравним е, нивото на цените е, при нас в Европа и в Турция. Е, Турция е доста далеч и от Португалия и от Италия. Вярно, че е непосредствена съседка на Гърция, но очевидно това сравнение показва, че ние се нуждаем от една по-добра интеграция, от една по-добра координация включително и е, в мерките, които предприемаме, е, за да излезем от кризата. Е, прочетете какво пише Official Journal за Банковия съюз. Ние се нуждаем от координация и структурни реформи които трябва да бъдат е, много добре премерени, е, нюансирани и ще ни изведат е, от кризата и същевременно ще върнат производството обратно в Европа. Берлин би трябвало да помисли за това. Благодаря ви. Нека сега отново е, дадем думата на европейските парламентаристи. Благодаря, Шаран. Искам да благодаря на, и на двамата оратори, е, които представиха различни анализи и действително е, това са въпроси, които обсъждаме в подробности в нашата комисия по економически и парични въпроси в Европейския парламент. Господин Зин, в Германия сте е много известен с богатите си е, и подробни анализации. Във връзка обаче с изказването ви имам три възражения. Първо, за третирането на асиметричните шокове. Говорите за а, релативните цени, но не говорите за бюджетните трансфери, които могат да бъдат организирани от общностния бюджет, особено ако е, има подходящ бюджет от еврозоната. На второ място, механизма, който вие описвате е, от, за Германия, няма как да функционира, ако няма конкурентна способност. Много добре знаем точно какви са характеристиките на а, е, конкурентна способността в Германия и а, цените на изнасяните от Германия продукти не са се понижили. Маржовете са се променили, така че тук има една корекция, която държа да направя. И на трето място още едно възражение към казаното от вас. Вие твърдите, че економиката не е а, зависима от търсенето. Можем ли сериозно да твърдим това при положение, че търсенето в европейските държави е с 10% от обичайн... по-низко от обичайните си стойности? След това, а, казахте, че сте подновили ревизирали своите методи на калкулации. Смятате ли, е, че е, това не може да се приложи за Франция по достоверен начин? Благодаря много, а сега преминаваме към Марек Жилаковски от Полския сенат. Благодаря за почти перфектното произнасяне на името ми. Ще говоря на английски. Искам да поздравя лекторите и от двете, е, двата панела, и от първата, и от втория. Две въпроса и една забележка. Първият ми въпрос е към членовете на Европейският парламент. Защото ставаше дума за растеж. Възможен ли е растежа без економии? Или, расте, или економите са необходим елемент от растежа? Тук чухме различни доводи, но вчера чух мнението, че в Европейския парламент има различни мнения – някои вярват, че е възможен растеж без економия, други смятат, че економиите са необходим елемент от растежа. Въпросът е, вие какво мислите? Втория въпрос е свързан с актуалният проблем. Докъде стигнахме с данъка върху финансовите сделки? Защото това може да бъде много важен елемент от растежа и то без економии, според мен. Е, някои страни, знам, знаем, са готови да въведат подобен данък. Как ще бъде той? Дали ще бъде част от собствените източници на Европейския съюз или ще бъде влят в националните ресурси на страните членки? И е, дали можем да извлечем някакви плъки от шведският опит, защото шведският опит не беше особ... в това отношение не бе особено положителен и Швеция не е страна, която ще се съгласи на такъв, да възприеме такъв данък. И сега нещо, да кажа нещо за европейският семестър. Знаем, че много страни трябваше да направят жертви, економии и е, главният ми въпрос към всички вас е следният. Дали има елементи в е, европейския семестър, особено конкретните препоръки към страните членки, дали всичко това може да помогне за решаване на тази трудна задача? Могат ли те да бъдат важен елемент от националния дебат? Някои подхожда този въпрос е, от други позиции казват, е, че необходими са жертви в различни страни, различни но ни по размер. Но ще се позва на това, което каза шведският ми колега. Нека европейските депутати да се включат националните разисквания, но това трябва да бъде един открит дебат, където трябва да бъдат взети предвид не само техническите и финансови, но също така и социалните доводи. И още нещо напълно. Вам, че задачата е много трудна. Много трудно е такива доводи да се обединят и да действат еднопосочно. Затова ни е необходима, може би, процедура, която да бъде демократична, но нещо, което трябва да бих искал да се избегне, да смятаме, че европейският семестър е нещо обикновено. Трябва ни истински дебат, не само приливане от пусто в празно. Много ще се радвам, например, конкретните препоръки за някои определени страни да бъдат приети от националната, от обществеността в тези страни, след като водиме един плодотворен, сме водили един плодотворен дебат. И именно това може да даде положителни резултати. Благодаря. Благодаря. Трябваше да кажа, че Марак е председател на Националната комисия по економически въпроси. а сега Португалия Едуардо Кабито, който е председател на финансовата комисия в португалския парламент. Благодаря, госпожо председател. Нашата дискусия показва колко е важно да установим политическа и економическа координация. А от две години всъщност е, наблюдаваме, е, така да се каже, една битка за това, кой е, точно отговаря за това и за онова в Европа. Трябва е, да изпълним с живот економическата е, интеграция, ако наистина желаем да излезем от кризата. Е, и ако желаем да преодолеем кризата в Европа, ще трябва всички да участваме. Професор Зин, говори за Ваймарската република. И това показва е, системата, която е, води до изолация, е, макар и в една конкурентно способна държава, до какви пагубни резултати може да доведе. И колко човешки живота може да струва. Говорихме за това, че някои говорят за това, че економиите противоречат на е, економическия растеж. Но това не е така. На нас ни е необходима една бюджетна и фискална дисциплина, е, което ще е, стабилизира економиката и бюджетната политика на Европа като цяло. Това няма да ни попречи да бъдем конкурентоспособни, да произвеждаме и то конкурентно способни в световен мащаб. Има няколко процедури за голям бюджетен дефицит, но не само по отношение на държавите в е, еврозоната, а и по отношение на други държави. Също времено знаем, че е, британската политика се е насочила също към едни доста драстични е, адаптации и съкръщения на бюджета. В крайна сметка, португалският опит може да бъде много полезен за всички. През последните месеци ние сме източник на е, добри новини. Испания, Португалия, Италия е, спечелиха и се стабилизираха в резултат на интервенцията на Европейската централна банка. Така че политиката на економии е, доведе до резултат, след като в продължение на Три години преди това в е, Португалия е, се водеше една политика, която бе много далеч от економиите и е, по-скоро бе разточителна и допринесе за състоянието, в което се намираме. Естествено, на нас ни трябва една средносрочна перспектива. Италия, Испания, Гърция, Португалия – очакват една а, средносрочна перспектива и, и много се надяваме, че в Германия се разбира това. Сега ще дам думата на Ани Подимата от Европейския парламент. На, а... Благодаря, Не Искам да благодаря на ораторите за отличните изказвания. Искам да говоря по тези въпроси, които във вашите уводни думи а, намираха някои общи положения. А, защото въпреки, че представихте съвсем различни гледни точки, имаше такива моменти. Първо, и двамата оценявате програмите за приспособяване, които работят в няколко държави членки не само в, в, от, в различни държави членки, включително в Испания. Казвате, че не може да има растеж без затягане на бюджетите, но също времено трябва да говорим и за ритъма, и за фискалната консолидация. И сега, по отношение на тези държави членки, където се прилагат такива програми в момента, има ли начин да се промени и да се ребалансират тези програми? Или пък Просто ще трябва да приемем факта, че в тези държави членки имаме едно загубено поколение, защото има огромна безработица и огромна емиграция. Има едно голямо изтичане на мозъци, така че просто наистина имаме загубено поколение. Изгубено поколение. И това изгубено поколение и големите разлики между държавите членки на еврозоната – господин Тимбо, вие споменахте економическите, политическите, социални разлики, подчертахте е, разликите в, в е, областта на образованието и на инфраструктурата. В много държави членки, които прилагат програми в момента, има сериозни проблеми именно в тази връзка. Е, качеството на образованието, качеството на инфраструктурата, защитата на околната среда, всичко това ще е, се върне е, към Европа след, в средносрочен и дългосрочен план. Благодаря и последният желаж да се изкаже е господин Габриел Лориага от Испанския парламент, председател на комисията а, е, за публична администрация. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам само накратко да изясна някои от фактите и цифрите, които бяха споменати тук. най-напред искам да кажа няколко думи за данъчните промени в Испания през 2012 най-последните цифри за постъпленията в бюджета. Тоест не сме се отклонили особено от прогнозите. Смятаме, че разликата от прогнозните цифри е, ще бъде много малка. Тоест, е, окончателните цифри за бюджета 2012 година показва, че ние сме в състояние да спазим поетите ангажименти – Колкото до структурните промени в Испания през 2012, ние подобрихме показателите за БВП. Имаме спазване на, спада, спад от 1,3%, а прогнозата беше 1,5%. Тоест положението е много по-добро, отколкото предвичаха международните финансови организации. Тази политика не доведе до задълбочаване на рецесията, както някои предви... предсказваха. За разлика от това, положението в много други страни в еврозоната е различно. Повечето от тях се намират в състояние на рецесия, докато последните цифри показват, че в Испания вече започва възстановяване. Тоест положението няма да кажа, че е добро, но не е така лошо, както може да се очаква да бъде. А, наред това трябва да се каже, че износът на Испания а, продължава да бъде в добро състояние. Испания е нетен износител за другите големи европейски економики, особено Франция и Германия, която показва нашата конкурентоспособност. Голямата безработица а, доведе до намаляване на единичната цена на труда, което помогна много на изхода. Тоест, външното търсене ни позволява по-лесно да вървим към възстановяване. Какво значи всичко това? Това значи, че е възможно а, да се проведе вътрешна, да проведат вътрешни реформи и ребалансиране, ако се ангажират и пазара на труда, и финансовия пазар, и се отделят а, необходимите ресурси в най-производителните части на економиката. Това трябва да стане в страни, които имат достатъчно човешки, бизнес и природни ресурси. Независимо от всичко това, драмата а, на испанската економика, това са изваредно високите нива на безработицата. В известен смисъл това е неизбежно, защото ние сега прехвърляме ресурсите от непроизводителни отрасли, особено строителството, към по-производителни отрасли. И тук вървим с една така доста умерена, едно доста умерено темпо. Като си имат предвид тези факти, мисля, че в последното нещо, от което се нуждаем е да се откажем от някои от мер... приятите мерки. Защото оставам с впечатлението, че някои се опитват като че ли да преразгледат нуждата от самото съществуване на еврото, защото економиките на еврозоната били толкова различни. Подобно поколение може да има отрицателни последици. Когато вървим към обединени економики, към единна валута, трябва да приемем, че вътрешните механизми а, и трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да се приспособят. Иначе ще направим грешка. Трябва да продължаваме тази политика в, в средосрочен план. Просто трябва да коригираме темпото, с което изпълняваме тези програми поне Испания съм сигурен, че ще продължи да се консолидира пред а, следващите а, няколко години. Имам тук още една, един фиш за желание за изказване, който ми се беше загубил, затова сега давам думата на нея. Благодаря. Е, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, още в началото за е, дискусиите във втора група подадох заявка за изказване, но очевидно тя се е загубила някъде. Нека в началото да кажа, че е, съкрещенията, економиите и растежът не са в противоречие, тъй като една голяма част от предприемаческите проекти показват, че ако не се предприемат съответните економии, за съжаление и растежът не е толкова значителен. Публичният, държавният сектор беше твърде раздут в някои от държавите в Европа и нямаше достатъчно стимули за частната инициатива, за частния сектор. Ето това бе е, всъщност е, в основата на проблема и аз мисля, че комисията би трябвало да отговори на това предизвикателство с съответните инициативи. Е, очакваме от комисията да предложи нещо ново. Какво да кажем, трябва да отпадне, какво трябва да бъде избегнато в редица държави членки, за да се насърчи частната инициатива. Естествено, че борбата с безработицата би трябвало да бъде наша основна задача, но очевидно въвеждането на гаранции По отношение на работните места за младежи, ще кажа, че според мен е, само това няма да реши проблема. Имам предвид е, какво става в моя избирателен район. Търсят се млади хора, е, имаме добро образование, добра образователна система и независимо от големия брой иммигранти, а може би и точно поради е, този висок брой на иммигрантите, е, които също са част от образователната система и се учат в нашите учебни заведения, броят на е, младите хора, които напускат преждевременно училище е твърде голям. Докладът за економически растеж предвижда обичайната процедура за предоставяне на кредити Струва ми се, че банковият надзор е една важна тема. Малко съм очудена, че понятията банков съюз и банков надзор не бяха разграничени съвсем ясно днес. Очевидно, банковият съюз е, е нещо много по-широко, много по-голямо. Банковият съюз предполага обединяване на активите и германският Бундестаг съвсем категорично отказва да се присъедини и да подкрепи една такава идея. Но банковият надзор е съществен за системата. Затова ще ви попитам, господин професор, как гледате на проблема с банковия надзор в Европа с оглед на подобряването на кредитоспособността и на отпускането на кредити в Европа? И освен това, смятате ли, че в някои държави развитието ще бъде поставено под въпрос, е, развитие, което да насочи към е, растеж, ако не се наложат едни строги правила за бюджетна дисциплина. Смятате ли, че ще трябва, така да се каже, да върнем нещата малко назад, да върнем с няколко кадра? Не мислите ли, че по отношение на еврото всъщност е, е, процесите вече са необратими? Um, Благодаря ви. Ето, оказа се, че всеки е получил поне около 2000 въпроса. и има по две минути от всеки от нашите оратори, за да им отговори. Е, моля ви, направете всичко възможно да се придържате към времето. Можем да помолим преводачите за няколко минути повече, но след като се бориха с 22 езика няколко часа, е дължим и на тях малко уважение. По отношение на последния въпрос на господин от Испания, в никакъв случай не поставям еврото под въпрос. Все пак, нека да се е, обърнем към Мастрихския договор. Там няма възможност за спасяване, така че в отговори на е, господин от Европейски парламент няма как да се организират такива е, трансфери на този етап в Европейския съюз. Е, трябва да се създаде действителен политически съюз, нещо като Обединени Европейски щати и тогава вече ще можем да правим неща, които на този етап не можем да направим. И за това ще трябва да променим договорите. Не можем да се искат а, услуги, които проистичат, да кажем, от договор за е, застраховане, ако този договор не е подписан. Така че еврото, а, за да се заздрави, трябва да се направи всичко, което Мастрихския договор изрично изключваше като възможност. Е, включително е, да се стигне до създаването на нещо като Обединени Европейски щати, друг каза Република. Добре, нещата могат да се наричат по различен начин, но те ли иначе някакъв тип такива договорни отношения трябва да има. По отношение на банкирането, сложен е, различен е въпрос, трябва ни обща институция за надзор. Дали това да е Европейската централна банка, не знам, защото те са част от проблема, защото са дали толкова много кредити срещу лоши обезпечения на банки в много части на Европа, така че не бих казал, че са подходящата институция, която да взема безпристрастни решения за това дали или не на банка трябва да бъде дадена банка трябва да бъде спасявана. Що се отнася до рекапитализация, 500 економисти и професионални економисти в моята страна са подписали две големи петиции срещу това. Мога да вляза и в повече подробности, но не искам да го правя на този етап. Сега по отношение на изгубеното поколение. Да, действително има такова изгубено поколение. Защо е изгубено? Да. Ами, защото конкурентоспособността е много е, зле в е, някои страни. Всичко това заради е, инфлацията и инфекционния баланс, който започна от 1995 година до финансовата криза. А, сега трябва да се върнем назад, да а, говори се за всевъзможни реформи, добре, но не си мислете, че тези реформи ще могат да подобрят конкурентна способността, без да се намаляват цените. Всичко работи чрез намаляване на цени. Реформите увеличават производителността и се, така могат да се намаляват цените, стават по-конкурентно способни и можете да продавате продуктите си. Мерките са полезни и успешни, но някои смятат, че има и допълнителни канали. Сякаш едва ли не може да имаме различни екипи, които да използваме и всички те по някакви мистични начини да създават конкурентна способност. Но всъщност единственият начин да има конкур... създаване на конкурентна способност е да се пре разпределят а, и променят цените. А, иначе какво? Да на някой болен човек да му дадете едно еспресо, там ще чувства няколко часа по-малко уморен. Или може да му дадете обезболяващо, но това няма да го излекува. А, трябва е, цените да отговарят на качеството на продуктите, трябва да са насочени към конкурентна способност, и това е действителната двигателна сила, на която и да било пазарна економика а, и която изигра лоша игра на няколко страни в Южна... лоша шега на няколко страни в Южна Европа. Мисля, че грях спрямо поколението спрямо Гърция да се направи нещо такова защото ще има загубено поколение. Защо се прави това? Не заради населението, а заради капиталовите пазари. Е, собствениците, за да може е, е, притежателите, титулярите на държавни облигации на Гърция да си получават дивидендите. Хората в Гърция всъщност са заложници на капиталовите пазари. Това е недопустимо трябва да има по-добри възможности. Трябва да има възможност, примерно, за временно излизане с възможност за обратно влизане. Това може да е по-добре за населението на Гърция с съответната помощ за износа, съответната помощ за банковия отрасъл и прочи. Ако се направи временно излизане от кризата, това ще е по-добре за населението, отколкото да се налага една стагнация, която може да доведе е, едва ли не до гражданска война в страната през следващите 10-15 години. Мисля, че това е голям грях към хората в Гърция. Имаше още няколко въпроса. Въобще как се случи всичко това в Европа? Ми защото твърде подвижни бяха капиталите за някой това бе полезно. А, но какво стана? В Гър... в... На, на юг имаше твърде а, бърз растеж. А, надуха се а, прекомерно цените на недвижимите имоти. И ако по-рано бяха взети мерки да се спре това бързо придвижване на капитали, нещата нямаше да се развият така. Да се прави всичко възможно, за да се успокоят а, а, капиталовите пазари е, е грешно. А, инвеститорите всъщност трябва да си поемат отговорността за поетия риск. Иначе, ако си мислят, че винаги ще бъдат спасявани, е въобще за какво си говорим. Тогава А, по изкуствен начин се създава някаква, някакво чувство за сигурност. Това стана всъщност с еврото още от самото му начало и така се стигна до цялата тази бъркоти. Заплатите. Съгласен съм, че в Германия ни трябват по-високи заплати. Трябва а, инфлация, но не може да се налага инфлация. Ако просто се увеличат заплатите, това е политика насочена към предлагането. Така всъщност се намалява заетостта. На практика заплатите трябва да се променят по друг начин, чрез увеличаването на търсенето. и в крайна сметка това може да стане, защото вече има желание за инвестиции в Северна Европа и това може да се създаде работни места и допълнителни високи заплати и след 15 години от спад, спад на цените на движимите имоти в Германия, сега виждаме, че те започват да се увеличават и в крайна сметка ще започне да се увеличава конкурентоспособността на економиката. И така и от двете страни а, ще се намали дефицита по текущата сметка. Все пак трябва да се има предвид, че изкуственото увеличаване на заплатите не е подходяща мярка. Някои политици въобще не разбират економиката. Госпожа Лагар казва, трябва да се увеличат заплатите, за да се намали текущата сметка. Мисля, че е грешка да се твърди това. Много погрешна логика. Е, е, мисля, че просто това е, е силно непрофесионален анализ. Благодаря и накрая, но не на последно място. Заповядайте. Аз искам да се върна към един въпрос. Мисля, че е много важно в економиката и особено в макроекономиката да се разчита на метафорите. Някои тук говорят за, говорят за, говориха за еспресо, кафе, говориха за пенкилери и така нататък, обезболяващи. О, обаче, ако да видим диетата, ако диета е прекалено строга, някой може да умре от глад, вместо от болестта, от която искаме да го лекуваме. Значи, при макроекономиката е необходим анализ, който се основава на фактите. И днес имаме все повече доказателства, все повече е, факти, които показват, че фискалните мултипликатори, техният мултипликационен ефект за някои страни като Гърция, Испания, Португалия надминава 1,5%, стига до 2%. В някои страни а, а, този ефект може да бъде да достигне 3. И въпросът е кой Самата комисия казва, че тези мултипликатори в момента за Европа са между 0,7 и 1,2. И когато те са високи, тези цифри са високи, тогава имаме рецесия. Това виждаме в Португалия. Въпреки всичко, там расте безработицата. Въпреки, че е, имаме по-висока конкурентоспособност, имаме и други е, положителни фактори, защо все пак не може да излезе страната от кризата. А, ето, затова сме в, такава, в такова състояние. Трябва да бъдем много внимателни. фискалната, фискалната, е, подобна фискална политика имам дългосрочни резултати, дългосрочни последици. Някой казва, трябва да намалим а, а, публичните разходи, за да дадем повече свобода на частният а, инициатива. А, така е, но не, наред с това необходимо ни е по-добро образование, научни изследвания, инфраструктура, всичко това е необходимо. А, това не трябва да се забравя и да се намерят начини за намиране на решение. И още а, нещо. В, февруарият, в, евро, в еврозоната вече се възвръща известен баланс. Възстановява се баланса. Виждаме а, промени в нивото на цените и в Испания от една страна, и в Германия от друга страна. Значи, може да очакваме това да, този процес да доведе до изравняване на ценовото равнище през следващите 10 години. Но искам да посоча нещо, което смятам за важно. Конкурентоспособността не е само въпрос на цени в еврозоната. А, тя зависи и от нивото на еврото. Финансовата криза, банковата криза в Европа – приключиха. Но какво става в момента? Еврото почва да, става, да върви нагоре. И всичката конкурентоспособност, която а, Испания печели, ще се загуби поради по-скъпо, по-силното евро. Каква е другата възможност? А, а, и, и, а през какво сме изправени? Девалвация на долара. Ако долара се девалвира, тяхната конкурентоспособност ще се повиши. Значи, ще дадем възможност в такъв случай на САЩ да повиши конкурентоспособността си. Според мен това е пълна лудост. Thank you very much. Uh, that brings us to the end of this session. Благодаря ви. Това, в крайна сметка, бяха последните изказвания на нашето заседание, тъй като ни предстои вечеря. Не искам да съдържам никого от вас повече. Благодаря много сърдечно на преводачите. При наличието на този е, многоязичен режим на заседанието, всички езици на Европейския съюз бяха представени на това заседание. Те се справиха добре при тази терминология. Благодаря им много сърдечно. Ще се видим на вечеря.